Liebe Kolleginnen und Kollegen, welcome back. Ja. Schön, dass Sie wieder da sind. Herzlich willkommen. Хубаво е, че сме отново заедно. Добре дошли. Първото заседание е след лятата вакансия. Добрата новина е, че всички изглежда по-добре от преди вакансията. Надявам се, че сега ще посветите всичката си енергия на нашата работа, нашата комисия, дано да сте си починали добре. Радвам се, че днес можем да започнем. И бих искала да кажа, че от днес до четвъртък имаме заседания. Първа точка – приемане на дневния ред. Нямам предложения за изменения предвидената точка по Евроюст, е, е, становище за Страсбург, е, отложихме за Страсбург, защото не можахме да проведем заседание на докладчите в Сянка поради отсъствието на един и друг колега. В точка, точка втора това са новините е, на, за комисията Конт. Е, е съобщенията са, че можете, както винаги, да е, следите е, по интернет заседанието. Е, за гласуването надявам се, че имате карти със себе си. Е, е, господин Мауро Ди Оливера, е, Фелита Ципрус, госпожа Масия Маклайер е, са добре дошли и сте добре дошли след нас. Радвам се на съвместна работа. Колегата Ареал Сендър поиска думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Следващия четвъртък имаме заседание но според е, проекто е, програмата, проекто Дневния ред за създанието в този ден, ни казаха, че ще се отлага за е, сутринта все още нямаме дневен ред за заседанието в четвъртък, така че в работната група днес не можахме да обсъдим е, въпросите, които ще се разгледат тогава. Така че ще ви помоля, така че ще ви помоля да направите нещо е, по въпроса. Е, Току-що се връщаме от вакансия и сега набираме скорост, но ще сме благодарни, ако можете да прегледате е, така дневния реп на заседанията е, своевременно, за да можем да ги обсъдим с колегите. В противен случай е, ще е, имаме доста изненади и това е безсмислено за работата на работната група. Е, разбира се, съгласна съм. Е, е, да, трябваше още миналата седмица да е, бъде раздаден този, е, да бъде, да бъде раздадена програмата. Сега освобождаване от отговорност на от отговорност на, за бюджета за предходната година, младежката гаранция е другата точка. Е, е, в четвъртък няма да се, е, не, се гласува. мисля, че днес ще гласуваме по тези въпроси. но във всички случаи вземам под внимание това, което казахте, няма проблем. Сега стигаме до четвърта точка от дневния ред. Гласуване за становище на колегата Франиген по темата съвместни предприятия, биотехнологични производства. Ще помоля колегата Фланеган, ако желая да вземе думата. Нямам какво да кажа, казва господин Фланеган. Продължаваме. Благодаря, казва председателката. Тогава искам да спомена шесте е, предложения за изменение. Едно, кой е за, против, въздържали се, приема се. Две, за, против, въздържали се, приема се. Изменение три, за, против, въздържали се, е, приема се. Е, четири, за, против, въздържали се, приема се. Пет за, против четири. За четири. ако обичате да проверим електронно е, гласуването по изменение 4. Край на проверка на гласуването. Приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. И да проверим е, за цяло, да гласуваме за цялото становище електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването с 17 срещу 4 гласа се приема. Поздравление на колегата Фланеган. Сега на следваща точка от дневния ред становище на колегата Де Йонг за Комисията по правни въпроси, а именно защитата на сигнализиращите за наревности. Няма някакви коментари, тогава да гласуваме или всъщност за изменение 26 искам да попитам. Бихме искали всъщност да оттеглим е, това изменение и вместо него ще приемем устното е, предложение за изменение на колегата ни. 26 е, казахте. Добре, 26 се оттегля. Компромис 1. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 2. За, против, въздържали се, да проверим, да проверим, може ли да проверим е, компромис 2? Моля, гласувайте. Извинете, по първата част. Сега гласуваме за първата част. Край на гласуването. Приема се втората част.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 Извинение 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против. Да е, проверим 18. Край на гласуването. Отхвърля се. 19 за, против, въздържали се. Да проверим и 19, моля. Край на гласуването. Приема се с един глас повече. 20 с устно изменение. Е, няма възражение за, против, въздържали се. Да проверим. 20. Край на гласуване. На проверката. Приема се. 21 за, против, въздържали се, отпада. 22 за, против, въздържали се,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 Край на гласуването. Приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40. Изменение 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега стигаме, е, гласуваме за цялото становище. Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. 19 е, за, е, няма възражали се, 3, 3 се, няма против, приема се. Поздравление на колегата Дион. Сега до следващата точка стигаме. Точка 6, становище на колегата Цела по общия бюджет на Европейския съюз и Комисията за финансова година 18 та искали думата докладчика. Благодаря на секретарията и на моите сътрудници, както и на докладчите в Сянка за добрата съвместна работа, макар че заседанията така се състояха по време на почивките ни. Да, никога не спим, казва председателката. Сега да гласуваме. Изменение 4 за, против, възражали се, приема се 5 за, против, Въздържали се да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се 6 за, против, въздържали се, приема се 7 за, против, въздържали се, отпада. 8, две части по първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за,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 По първата за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 16 пада, 15 пада, 19 за, против, въздържали се, приема се. 18 пада, 20 за, против, въздържали се, приема се. 21. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 22 за, против въздържали се, приема се. 23 в две части. Първата част за, против въздържали се, приема се. Втората част за, против въздържали се, отхвърля се, отпада. 24. Кой е за? Против? Въздържали се? Да проверим 24, моля. Край на гласуването от Хвърля се с един глас. 25. Кой е за? Против, въздържали се. Да проверим всъщност 25. Да проверим 25. 25 гласувайте. Двадесет четири беше в две части, се казва от залата. 23 беше две части, 24 Сега сме на 20, аз поне съм на 25 изменения, колегите са все още на 23-то. В моя списък 23 е, е, в две части – Also, Entschuldigung, 24... Извинете, значи 24 е, първата част е, беше против, е, беше отхвърлена, сега 24 втората част да, да проверим отново. Ако обичате, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, възражали се, приема се. 28 за, против, възражали се, приема се. 27 на три части. Първата част, кой е за, против, възражали се, приема се. Втората част, кой е за, против, възражали се, е, приема се. Третата част, за, против, възражали се, приема се. 29. Кой е за? Против, възражали се, приема се. 30. Кой е за? Против, възражали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се. Да проверим 32, моля. Мисля, че е прието, но че се приема, но да проверим. 32. Край на гласуването. Приема се наистина. Изменение 1. Кой е за? В две части. За, по първата част. Кой е за? Против въздържали се? Приема се. Кой е? Втората част. За? Против въздържали се? Приема се. Е, Две за против приема се, три за против въздържали се приема се. Сега стигаме до гласуването за цялото становище по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. С това приемаме становището. Поздравление на, на а, докладчика. 19 е едно, а, също един глас а, се приема. Сега стигаме до точка 7 нашата е, мисия за установяване на фактите в Унгария от е, 8 до 20 е, септември, от, е, от 18 до 20 септември. Програмата бе обсъдена в отделните групи и от координаторите на групите. Започваме в 12, е, всъщност с 13, посещение, е, с посещение в техно, технологичен институт, Европейския технологичен институт, е, след това е, то е, линия 4, след това е, музикалната академия, след това среща с гражданското общество, с е, Transparency International, с научно-изследователски център, е, с Унгарската търговска палата и Унгарската асоциация на жените. На следващия ден започваме в 7.45. Ще посетим един проект, ЖП проект от извън Будапешта. Е, ще се занимаем с въпроса с малките и средни предприятия, е, след това подпомагане на туризма и вечерта отново се връщаме на културна тема. Следващия ден, последния ден всъщност, е, ще се занимаем с темата устойчиво градско, развитие на градските райони ще се срещнем с националната градска, с градската управа, представители на Унгарския парламент, Комисията за Европа. Ще проведем пресконференция с тях съвместна и след това на следващия ден ще срещнем с представители на Унгарското правителство. Е, в рамките на 90 минути е, държавния секретар за, е, по европейските въпроси и отговарящи за инвестициите. С тях ще разговаряме. По-нататък ще имаме срещи с Сметната палата. Обикновено такива програми правим. Стараем се да откликнем, да отговорим на интереси на всички политически групи. Също така да вземем предвид и желанията на унгарското правителство. Е, днес е, преди е, обяд получих отново, отново писмо от унгарското правителство, тъй като в която се изразяват интересите на унгарската опозиция. Аз дадах съответните обяснения по случая. Днес Исках само да ви е, е, прочета едно изречение е, от това, което ни съобщава кабинета на премиера. Ще го прочета на Уелски изречението. Това ли искате? Това ли иска председателката? Е, според мен е скандално и отхвърлям това, а именно, че от е, хиляди инвестиции за е, са инвестиции, вие сте избрали проекти, които са осъществени в родното място на премиера мисля, че е, това е обект на сериозни е, обвинения от страна на опозицията в Унгария. но вашата програма не включва проекти, е, осъществени в градове и села, е, е, проекти, които се ръководят от е, опозиционни, представители на опозицията в момента и това за нас така поставя сериозни въпросителни. Добрата новина е, че е, никой от нас не знаеше кой къде отива, кой какво управлява, кой какъв проект управлява е, и е, на кого е родно място, един или друг град, където ще посещаваме. Нямахме представа, че могат да възникнат проблеми от това. Нас се интересуваха само проектите. Искам да кажа, че в никакъв случай не бяхме мотивирани от политически съображения и е, Никога така може би трябваше по-интензивно да се занимае с унгарското правителство, за да вникне във всичките тези е, тънкости и политически, е, така, политически е, подтекст на, на всичко това, но наистина, в крайна сметка, не съм съгласна и с това правителството да решава какво бихме искали да посетим, какво трябва да посетим важно е да работим и, така допусках, предполагам, че унгарското правителство е, желая да работи заедно с нас и ще ни подкрепи, е, така че в никакъв случай не съм е, имала не съм имала намерение да поставям, да, да наливам масло в огъне на, на вътрешните е, политически е, боричкания. Е, за нас е важно да имаме добро сътрудничество и нямаме някакви е, така е, допълнителни политически, няма допълнителни политически е, намерения. В никакъв случай не бихме желали да се бъркаме във вътрешно-политически въпроси и наистина това за нас е повод на известна тревога. Е, информирахме съответните органи за това и е, смятам, че радвам се, че Европейската комисия ще даде становище си по е, различните проекти от е, съответните генерални дирекции и референтите по темите, които разглеждаме, така че бих искала сега да е, им дам възможност да вземат отношение по тези проекти. Кой желая пръв да вземе думата? Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до програмата, свързана с срещането по информационни и комуникационни технологии, ние приветстваме факта, че вие ще посетите обекти на място. След няколко дискусии, които бяха проведени във вашата парламентарна комисия. Мога да кажа, че положението е сериозно подобрено. В момента изготвяме средносрочна оценка и е, директорът на съответната служба ще се произнесе. Е, ще говори за това какво ще се случва в бъдеще, защото в края на кращата сега се работи е, за стратегически иновации в следващите 7 години. И те ще отчитат и вашите становища по въпроса, така че би следвало да оглеждаме всичко в е, новата рамкова програма 9 до 2020. Е, Второ, отново свързана е темата с работата на вашата комисия, а именно изпълняване на препоръките за доклада ЕКАМ. Там ще се очертаят положението, къде е проблема и как, къде са проблемите и как ще се преодолеят. Трето, искаме да ви представим е, общия преглед на това как е, работи е, звеното по информационни технологии, какви входни данни получават, каква е добавената им стойност и как действат на място. А също и да се види какво може да бъде подобрено. Това е целта на посещението в Технологичния институт. Благодаря. Благодаря най-сърдечно. Да ви помоля отново да обобщите е, темата по IT. Е, отново, тъй като комисията твърди, че всички проблеми вече са отстранени, е, споменати от е, Сметната палата. 50% Комисията е постигнала добър напредък. 50% от препоръките вече са изпълнени. Остават още няколко, по които вече трябва да се промени правното основание. Направени са вече съответните е, предложения в парламентарната комисия, но естествено ще мине известно време, докато те бъдат приети през е, комисията и след това минат през общата законодателна процедура. Та, така, в крак сме с времето. А, що се отнася до няколко други препоръки, те не могат да бъдат изпълнени в момента. Да, мога да потвърдя. На ниво на администрацията се движим напълно в темпо. Благодаря сега, господин Шраг. Няколко е, проекта ще посетите, финансирани от е, рамката за научни изследвания. Е, има и много пространен доклад на ОЛАФ. В Унгария вече се работи по препоръките на ОЛАФ. Много е сложен въпроса. Той засяга и други страни членки. Други проекти са по-малки не са обект на процедури. Финансирани са и от европейски средства, и от унгарски такива. Ще получите всички допълнителни подробности, за да видите и къде са успехите на проектите и къде са им проблемите. Да, доста сте пестеливи с думите. Е, малко повече подробности бихме чули с удоволствие. Например, как стоят нещата най-общо, каква е вашата оценка, преценка за е, освояването на европейските средства, защото е, така някои твърдения ме дразнят наистина. Проектите са от 2007-13 година. Има си вече съответните документи за приключване на програмите. Ние в момента работим по различните финансови корекции. Имаше така несъгласие с а, а, властите. Колегите, които извършват а, одитите са в момента на посещение. А, що се отнася до четирите мета проекти, Uh, uh, Извинете, проекта Метро 4 е, все още Унгария не приема съответната корекция, дадена от е, аудиторите. Двата основни проблема в момента са обекти на съдебно производство, единия в Обединеното кралство, другото в Германия. Доклада на Олаф предлага финансова е, корекция от 228 милиона, което е много съществена сума. Унгария все още не е изказала съгласие и не е уточнила коя би била окончателната сума. Ja, wie der Zufall so will, haben wir ja 2011 bei unserer Reise в нашето посещение през 11-та, през 11-та, когато Унгария и тогава разгледахме и занимахме с този проект за метрото. Тогава течеше, е, бяха в ход изкупите под Дунава и от тогава имаше още сериозни е, е, критики по отношение, за, по отношение на нередовности и наредности в освояване на средствата. Сега отново не искам да, да се намесвам в политически въпроси, новото е, правителство няма нищо общо с е, това и с тогава, но въпросът ми е, е дали са изчистени нещата за сега, изяснено ли е всичко или ще се изясни ли къде и кой е, отговаря за, тези, измам, за тези измами. Ние четахме доклада, но не става ясно. Съдебния процес в Обединеното кралство, доколкото знаем, тече в момента, не мога нищо да потвърдя. Трябва да изчакаме да се произнесе съда. А що се отнася до съдебното производство в Германия, е, има споразумение, извън съдебно споразумение, нямаме достъп до съдържанието му. За момента Унгария е потвърдила, че не успорва доклада на Олаф, не коментира и не счита, че неговите констатации са погрешни. Е, да попитам, тъй като не съм запозната с процедурата, ако има а, е, решение между а, е, комис... А, става дума за решение и споразумение с Унгария и комисията ли или къде става това? Или в Лондон пред съда? Става дума за две големи европейски предприятия, които са спечелили договори и е свързано с Унгария. Значи едното предприятие в Обединеното кралство, там тече процеса, а с а, случая с а, немския доставчик е, е разрешен а, в извън съдебно споразумение. Wieso wissen Sie da nichts drüber? Нищо ли не знаете за това? Всъщност, да, това е, е защита на личните данни. Попада под параграф защита на личните данни. Но е, става дума за е, гражданско или наказателно производство? Ако е гражданско, комисията трябва да е, бъде уведомена и да участва. Комисията беше част от това. Значи, е, това е споразумение между Унгария и фирмата ли? доколкото става ясно, държавният прокурор в Германия води делото срещу е, гражданско дружество, а не срещу Унгария като държава. И не става дума за производство само срещу една компания, а срещу няколко. Извинявам се, казва председателката, за толкова въпроси, но наистина ме интересува. Добре, споменахте и гражданско производство. Там кои са страните в гражданското производство? Олаф Рефорт е публик. Доклада на Олаф е, е публичен. Двете компании са Siemens и се каза и друго име, което не бе чуто трябва да получим уверение от Унгария, че разходите, които е, трябва да бъдат върнати, се връщат правомерно. Е, сега е, вече е ясно. Ние сме е, работили до сега заедно, така че не, не се дразнете от това, че проявяваме такъв е, е, прекален, прекомерен интерес. Благодаря ви много най-сърдечно. Сега унгарската по въпросите свързи с унгарската страна. Посещението ние се готвим за посещението. Разбира се, информацията, с която разполагам е, е от... Е, е, получихме от секретарията. Съответно, този разговор с вас, госпожо председател, ме, ми под, ме убеждава, че процедурата не е така еднозначна е, и самата подготовка за посещението не е еднозначно и не е непременно положително. Това е, посещение предстои след няколко е, е, седмици и проектите, които ще можем да е, посетим, е, които би искаме да посетим, доколкото разбирам, не са неоспорвани. Получаваме така най-различна информация, противоречива информация, е, бих искал да спомена три неща тук. Между 2004 и 2010 е, на имахме социал-либерално правителство е, в Унгария и по това време нашата комисия не е, осъществи нито едно пътуване до е, посещение в Унгария, нито пък е посещавала проектите. От 2010 имаме гражданско правителство с начало с Виктор Орбан и нашата комисия вече втори път готви посещение в Унгария. Знаем, че е, само два пъти е, в годината е, имаме право да правим подобни посещения. Вече в два пъти Унгария се включва в списъците ни за посещения. Малко странно ми звучи всичко това от политическа гледна точка. В началото на 2018 Унгария ще е, е, Предстоят важни политически събития, е, предстоят изпити, избори в Германия. Европейския парламент не прави нищо в това отношение. В, през пролета предстоят по същото време и избори в Унгария и както преди 6-7 години, е, отново сме пред е, е, парламентарни избори и тогава, когато парламентарна делегация посети нашия парламент, социалистите казаха, че наистина и тогава се получи такова съвпадение. Посещението беше една година преди изборите тези, всичко това, ме обеж... не, всичко това обаче не ме убеждава, че че това посещение ще бъде абсолютно неутрално и не повлияно от е, е, странични фактори. Аз е, като депутат съм горд, че и мога да подкрепя гражданското е, правителство. Е, един от унгарските министри, господин Лазар, е, каза, че в Унгария съществуват хиляди малки и средни проекти, а още повече крупни такива има един е, наистина много малък е, проект, е, железопътен проект за изграждане на една ЖП отсечка, която включва родното място на Орбан и това е единственият дефект, единственият достатък на този проект. Е, други, е, и това се оказва проект на Европейския парламент, е, се оказва проблем за Европейския парламент. Други институции нямат проблем с това. от, в други страни това не би било проблем, не е престижна инвестиция, но изведнъж в Унгария се оказва проблем. посещението, предстоящото посещение, според мен, има за цел да постави в ударението върху един проект, който е свързан с, по някакъв начин с министър-председателя. Е, секретарята на Кокобу е, раз, е разпространил един проект, проект на, програмата на посещение, за, на програмата за, на посещението. И в 9, за 19 септември програмата включва е, е, туристическата, е, туристическата инфраструктура, посещение на проект в областта на туризма. В тази връзка се говори за безотговорно изразходване на средства. Е, намирам за странно е, да се, е, да се една програма да съдържа такива субективни формулировки. Тук някакси се насочва вниманието към безотговорното харчене на, на пари, на средства. Някакси за мен това е неуместно и неприемливо Това не е някаква а, е, дребна грешка, която така е обягнала от вниманието на, на секретарята. А, е, посещението Посещението няма за цел е, излиза да разглежда под лупата е, определени проекти, а да е, стимулира една политическа дискусия и от, човек трябва да оглежда всички тези въпроси и от политическа, и от същностна гледна точка, да ги разглежда и по същество и е, Кокобо е, е, споменава, е, всъщност отчита факта, че е, се е провело, осъществило посещение, предишно посещение до Унгария. В Унгария е било една година след е, общите избори там. Цяла Унгария очаква с отворени обятия Кокобо е, през юни 2018 или юли, както е, се реши от, е, може и през април 2018. Мисля, че юни-юли са подходящи месеци за подобно посещение. И така, отново или трябва да подготвим е, много сериозно едно такова посещение възоснованата на, на фактите е, и по същество и тези малко странни аспекти да бъдат очистени от е, е, така отстранени от това посещение. Това е според мен е, и е, нещата не бива да се политизират. Благодаря. Благодаря. Сега малко по-добре разбирам за какво става дума, но само да кажа, че е, изборите предстоят след 6 месеца. Е, ние сме важни в този парламент, но чак толкова важни не сме. Е, от 2004-2010 не посетихме Унгария, но 2004 аз е, е, аз съм член от 2004 и всъщност е, когато някой своевременно, което има основание да се оплаква от бройката на посещените ни, това са Италия или Гърция. Четири пет пъти бяхме в Италия, в Гърция четири пъти, много повече е, сме посещавали е, тези страни. Е, в България сме били два пъти в Румъния, също много повече от Унгария. Сега посетихме Полша за пръв път тази година, което за мен е наистина безотговорно, предвид огромните суми, които се наливат там отдавна вече. И трябва наистина да включим и Полша в списъка си. Полша може би е единствената страна, за която можем да кажем, и аз същото, и аз мисля, че е съвсем нормално втори път да, да отидем там. Тук няма политически съображения, просто различните политически групи са ни дали списък с различните проекти. Аз не знаех вече, че един или друг е свързан с министър-председателя и неговото родно място за нас проекта си е проект и нашата задача е да разглеждаме всички проекти на една е, от е, по еднакъв начин. Няма за нас важни, по-маловажни или по-важни проекти е, вече секретарията ги градира. И няма случайно. Наистина, при проекта за метрото имахме много добра документация сега а, мисля, че а, някои държави, други държави членки имат основания да се оплакват, слава Богу да го правят. С а, Чехия работихме много интензивно тук в тази комисия и то много успешно. А, с други страни работи много в, в тясно взаимодействие. А, с Гърция непрекъснато работим и а, е, сега не би трябвало да, да, а, е, така, да бъда опреквана за това, че аз обръщам малко повече а, е, внимание на Унгария, защото някои действия на правителството наистина а, и опитите да ни се оказа натиск са а, абсолютно неприемливи. От а, е, всички тези програми са разпращани от 7 до 16 на всички нас и никой не е възразявал, никой не е казал а, е, а, е, нещо а, по отношение на отстоянието на посещението от провежданите избори. Отново повтарям, ние нямаме политически намерения или цели ако започнем да се е, бъркаме във вътрешно-политически въпроси, е, това ще бъде краят ни. Е, искам да поясня отново, нямаме никакви съм, съмнителни политически цели, ние се опитваме просто да защитим интереса на дънакоплатеца и разглеждаме проекти, които се подкрепят от дънакоплаците и нищо друго. В Германия, например, Унгария е една сериозна тема и например, примера Орбан бива сериозно обсъждан и критикуван. Аз обаче не споделям това. Политическите обстоятелства не са, не попадат в моето полезрение. Това, което ме интересува, са проектите. И бих искала да ви помоля за е, същото отношение, защото в крайна сметка ние държим е, на успеха на тази мисия и е, успеха на, е, при освояване на Европейския парламент, на Европейския е, съюз. Благодаря, госпожо председател. Всичко казахте, но някак си се вдъхнових от интересните мисли на господин Дойч. Затова имам три бележки. Първо, е, посещението в края на септември не падна от небето, мрачното небе днес в Бруксел, Бе планирано много отдавна. И е, тук е, на заседанието на координаторите на нашата комисия бе одобрено. Имаше си така конкретна процедура. Сега, в програмата се предвижда посещение на нещо свързано с министър на председателя, но ако е, трябва да гледаме така, в е, моята страна всичко е свързано с е, министър-председателя, защото той, ние сме демокрация и той отговаря за всичко. Та, може би не съм прав, но някак си се чувствам притиснат до стената от подобни изказвания – Една визита от добри приятели е винаги приятно и щастливо събитие. За това ви благодаря, ако се подготвите и ще бъдем благодарни, ако се подготвите за нашата визита. За мен септември е прекрасен месец, даже по-малко топъл от юли. И ако почваме непрекъснато да се съобразяваме с избори, Ами избори ще има Германия, Италия, къде ли не. Ние сме избрани да отговаряме за европейските неща и нека да го правим. Благодаря. Сега вече имаме е, едно досие. Е, дали има някакви... Ако имате някакви въпроси по проектите, претете ги. Е, с, ако ние пък разполагаме с допълнителна информация, ще я разпространим с удоволствие. Ако е, нямаме е, никакви, никакви задни мисли, готови сме да работим, нас интересуват проектите. Утре ще получим информация и когато се време отново, ще я обсъдим. Ако има допълнителна информация, ще помоля унгарското правителство да ни я предостави. Е, е, ще ни е, придружат представители на Европейската сметна палата, госпожа Иванова и други. Според мен е жалко, че е, толкова малко хора, е, само трима от групата е, присъстват тук в момента. Е, е, гореспоменатите колеги и аз, щеше ми се да се включат повече е, колеги от другите европейски страни, за да бъде така, е, да се придаде повече тежест за тази делегация. Е, вече разгледахме положението в Полша, в Украина. Жалко наистина, защото това е много важна история, важен въпрос ще е, говоря отново с колегите и ще е, така е, се постарая да ги убедя. С това приключихме с тази е, точка от дневния ред. Сега стигаме до е, работ, е, семинара по е, изпълнение и прилагане на общите разпоредби е, за регламента за е, освояване на фондовете. Имаме три фонда структурни фондове, социални, рибарство, е, развитие на селските райони и бихме искали да знаем как се е, освояват как се осъществява е, този регламент. Е, е Постарахме се да поканим представители на управлението от управителните съвети на различните е, е, управителните органи, различните фондове и ще започна без повече е, суетене с е, първия панел. Е, тези, които идват сега за семинара, на тях казвам добре дошли. wir haben es gleich. Um, please take your seats. Моля, заемете местата си. You, you see that this is a, this is a... Както виждате, семинарът е подготвен много добре. Поканили сме много интересни оратори. Ja. genau. Ja. Let's continue. Ja. Welcome. Продължаваме. Добре дошли. Добре дошли сте, наистина хубаво е, че сте сред нас. Да, очакваме с нетърпение вашите изказвания. Ще ви дам веднага думата и ще ви помоля да се съобразявате с предвиденото време, е, защото е, доста е широка темата. Ще трябва да се, да, да се занимаем с начина по който се управляват средствата по тези три основни фонда. Ще започна с е, първият, първият докладчик. За мен е удоволствие да приятелно с госпожа Михаела и е, заповядайте, ваше, имате думата. Благодаря. Е, за втори път през последния месец и половина съм в вашата комисия и се радвам, че темата за европейските структурни инвестиционно фондове представлява толкова важен въпрос. Румъния е определила 31 милиона евро, разделени между конкретни програми. Най-голямата е оперативна програма Голяма инфраструктура, оперативна програма Човешки капитал, административен капитал и така нататък, заедно с селското стопанство и рибното стопанство, що се отнася до изменението. Ние вече сме представили 34 милиона повече от половината от обща сума. Стиг... Имаме 25% сключени договори, що се отнася до оплащанията. Имаме програми, които се осъществяват по-бързо и други по-бавно. Но спазваме темпото за изплащане на бенефициентите. Хубавото за Румъния е, че сега всички управителни органи са определени за всички 16 оперативни програми, както тъй като говорим за ефективност и новите регламенти, една от основните трудности е разсъздаването на единна информационна система. Румъния и избра единна информационна система за всички фондове, с изключение на селското стопанство. Това означава, че ние трябва да намерим единен подход към различните характеристики, индикатори и типове бенефициенти. За нас това беше сериозно предизвикателство. Е, трябваха ни две години и половина за да разработим информационната система. Тя вече функционира, разбира се, като всяка информационна система. Не, тя непрекъснато трябва да се усъвършенства след из... началото на изпълнението. Една от основните полки е, че изпълнението е най-добрата характеристика сега ние подпомагаме бенефициентите. Те са основният субект, чрез който попълваме данните в системата. Що се отнася до предварителните условия, Румъния определила 36 такива, 28 бяха свалени, 7 реално за а, у, едното при, при едното условие има забавене. Наясно сме с значението на предварителните условия. Продължаваме да предприемаме нужните стъпки и въпреки това отчетността, ефективността и ефикасността не се оказа толкова сериозен проблем. Но що се оказа до конкретните дейности, които трябва да се предприемат за изпълнение, не беше много лесно да се намери общото между различните служби, националното законодателство и различните подходи. Да не забравяме, че понякога изпълнението на предварителните условия е свързано с националното законодателство и националните правила. Новият подход за повишаване на ефективността на политиката на сближаване предполагаше по-засилена тематична концентрация, резултати от изпълнението. Очакваме да видим как ще се случва през 2019 година. За сега не знаем как ще функционира това. Също положихме усилия на национално ниво, за да отговорим на това ново изискване и въпреки това, дори да смятаме, че тематичната концентрация е положителна новост. Трябва да отчетем факта, че има нужда от известна гъвкавост. Говорим за това, че ролята на кохезионната политика е свързана с намаляване на различието между регионите. Обсъждаме различни региони, региони с, на различно ниво на развитие, с различни потребности и заедно с това всичко трябва да бъде вместено в една графа. Така че поне по отношение на Румъния е трудно да се вземе един регион в северната част на страната, по-близко до Западна Европа и с специфично ниво на развитие и да бъде поставен на едно ниво с региони на изток, да кажем. Да, ние разбираме, че всички трябва да насочва средствата за постигане на определени цели, но в рамките на тези цели има нужда от гъвкавост, за да се отчитат регионалните потребности още една тема е свързана с общия подход. Говорим за целта работни места и растеж, използ... говорим за използването на фонда за постигане на целите за Европа 2020, но при изпълнението е малко трудно да се сложи на едно място. Европейския структурен инвестиционен фонд, малки инициативи и други фондове. В крайна сметка, се оказа, че имаме стотици показатели и това затормозява бенефициентите. Ако искаме да имаме интегриран подход и ако искаме бенефициентите да използват среща за постигане на целите, например заетостта, те ще трябва да преодолеят трудностите, свързани с индикаторите. Един индикатор от, фонда за струк... от Европейски структурни инвестиционни фондове, други показатели, свързани с други фондове и така нататък. Така че и тук има гъвкавост. Резултатите и от изпълнението резерва за изпълнението. Ще видим как ще се оформят нещата. За сега не сме видели резултата. Може би това ще бъде основният ни проблем през 2018 и 2020 година, но трябва да видим дали така трябва да наказваме онези, които не са достатъчно бързи, защото, както казах, има региони, които се конкурират помежду си. Имаме бедни региони и има по-развити региони. Сега, като гледаме как функционира резерва за изпълнение, това означава, че регион с по-нисък административен капацитет ще бъде наказан, но без да постига а, прага, но това не означава, че не трябва да получават подкрепа. Така че ще трябва да получават допълнителна подкрепа за повишаване на административния капацитет и за откъсване от е, кръга на бедността. Що се отнася до взаимното допълване между фондовете, за първи път е, предложихме териториални инвестиционни инструменти, както и развитие, водено от, е, от местната общност. Опитахме се да направим ясно разграничение между фондовете за да може във всички фондове да се оказва подкрепа в областта на спецификата. Сега обаче изчакваме да видим как ще функционира този териториален инструмент. Обедени сме, че по отношение на Румъния ще има успех. Избрахме само една територия, делтата на Дунав. За нас това е много важно с оглед на потребностите развитие. Приели сме обща стратегия и всички фондове са насочени към тази цел. Надяваме се, че това ще бъде успех, който ще може да се прилага след 2020 година. Също така, развитие, местното развитие, ръководено от местната общност, е много важно. ИСФ и РДФ е е ще работят заедно, за да се помогне на най-неблагодателствените региони. Вече говорих за предварителните условия и трудностите, а, както и предимствата им, разбира се. На нас ни е необходимо да имаме ясно насочени предварителни условия и да има много ясна връзка с общите цели, които си поставяме. Отчетността не беше много трудна, но заедно с това трябва да кажем, че понякога изпълнението е трудно, тъй като насоките за изпазването на предварителните условия понякога са твърде общи и, не, и понякога в самото начало не е ясно какво трябва да търсим. В заключение, възоснова на опитът ни смятам, че има нужда от по-добра координация и взаимно допълване между националните и регионални стратегически рамки, е, тъй като понякога на местно ниво цели са по-различни, отколкото на европейско. Имаме нужда от хармонизирани правила, е, които да са хармонизирани, последователни. Това и искат е, бенефициентите да не се променят правата по средата. И също така е много трудно да започне изпълнението на проекти по средата да се окаже, че има ново тълкуване или делегиран акт или някакъв друг законодателен акт, който променя подхода. И за един бенефициент би било трудно да се приспособи без да бъде изложена опасността от финансова корекция и избягване на свръхрегулирането понякога за бенефициентите. Това означава финансова корекция. Когато, има, когато трябва да спазваш 100 правила, е малко трудно да ги спазваш от самото начало и също така трябва да има някакъв баланс между интензивността на мерките и корекцията, която прилагаме за дребни пропуски. Друг въпрос, който стои не само пред Румъния, административния капацитет – и на ниво система на тези, които работят в управителния орган, а също и на ниво бенефициенти. Не можем да очакваме бенефициентите, които имат нисък административен капацитет, да отговарят на всички изисквания, проистичащи от финансовия регламент. Така че основната ни цел дори в този финансов период и след 2020 година, надяваме се, ще бъде да оказваме помощ за административния капацитет, особено за бенефициентите. Благодаря ви за вниманието. Опитах се да говоря максимално бързо. Очаквам да чуя и колегите. Благодаря. Продължаваме без прекъсване. Джон Плейс, развитие на САЩ Тирони от Фамилиното кралство. Имате думата. Right Thank you very much. Uh, I think I pressed the wrong button there. My name is John Place. Благодаря, казвам се Джон Плейс. От е, отдела за околна среда, е, храни и е, селско развитие. Първо, Искам да кажа, че на, терио, на теория и на практика понякога има доста добро съчетаване между структурните и инвестиционните фондове. Селскостопанските фондове са малко по-сложно там, защото те са свързани малко повече с по-широката АСП политика и е по-трудно да се получи съчетаване. А, развитието на селските е, райони е въпрос е, свързан с структурни, социални, економически аспекти, а не само с земеделие. Тук е, има отношение околната среда, управлението на земята в никакъв случай не е маловажно, но не, не е свързано с общите разпоредби. И за това не е ясно как е, Европейския фонд е, за структурни и, и, и за структурен инвестиционен фонд може да се свърже с е, селскостопанските фондове. 87% от фонд, за селскостопанския фонд за развитие на селските райони отиват за околна среда, а една малка част от него отива за свързване с другите фондове. Също така работиме и за връзка с програмите, които се водят от местните общности. Програмата Лидер. Там има подкрепа за туризма, за широколентов интернет и обработка на храни като че ли по-големите инвестиции идват през фонда за регионално развитие, а по-малките през Селстопанския фонд за развитие на селските райони. Като се опитваме да съчетаем местните приоритети, мисля, че тук ще се чуят повече мнения от заинтересованите среди, страни как точно това се случва. По отношение на така прокарване на демаркационни линии и общата разпоредби са много полезни, защото дават възможност на моменти и да се допълват проектите и да се припокриват. Разбира се, развитието на градските райони е към фонда РДФ, на селските райони към ЕАРФД т.е. Селскостопанския фонд за развитие на селските райони. Но това то не, има невъзможност други фондове да се свързват с тях и така се получава малко повече разпокъсаност, а не допълняемост. Въпросът за разпоредба и общата стратегическа рамка. Огромна брой са страниците на споразуменията за партньорство. Това за Уелс е, например, 1407 страници, което за мен е малко прекалено. Също така регламента за общите разпоредби има 11 тематични цели, което съвсем не е малко, но също така в регламента за селско развитие има 6 приоритета и 18 фокусни области. Така че въпросът ми е имаме ли нужда от всичко това? Според мен страните членки трябва да търсят изменения, обаче е, за най-малките промени трябва да се минава през процедурата за изменения и през оперативните програми. Регламента дава общи инструменти и мерки, това е добре, но има и друг регламент за развитие на селските райони. Там се говори за упростяване обаче и има 20 мерки, но 67 подмерки. Така че всичко трябва да е свързано и с правилата за държавна помощ, с реалните разходи и всъщност са ни необходими по-прости инструменти с по-малки, по-прости методи за оценка на разходите. какви са наличните инструменти? Е, ние в момента сме в етапа предварителна оценка. Е, много често има проблеми да се осигурят средства, е, има нужда да се идентифицират е, възможностите за средства, банките могат да ги да предоставят такива. когато обаче се кандидатства проекти, трябва ясно да се очертаят и разходите. по отношение на продължителността, Примерно финансираме е, пътеки за разходки покрай брега. Там е, не, не винаги може да се каже колко устойчив, колко дълго може да се осъществява, да бъде полезен този проект, защото просто природата оказва влияние. Има проекти за широколентов интернет Общо взето, е, за да започнат проектите, обикновено е, се използва микс от е, безвъзмезна помощ и кредити. Много трудно е да се балансира търсенето и предлагането. Трудно е да се направи така, че да има допълняемост между различните фондове. Главно, защото те, е, там им се поставя етикета земеделие и селско развитие и е трудно да се търсят средства за обучаване, например. Трябва да има упростяване е, на проектите, свързани с упростяване на разходите и също така плащанията трябва да бъдат свързани с резултатите. Комисията работи в тази посока. Смятам, че това е правилната посока. Трябва и иновативни подходи за финансиране на, подобни, е, на подобен подход. Е, после одит за фонда за, селско, за Селско-Стопанския фонд за развитие на селски райони. Смятаме, че може да си достатъчно да има само национален одит. 23 са ключовите контролни елементи, 8 допълнителни такива и е, при това списъкът не е окончателен. Тук е, вече само 10% от средствата не са е, достатъчни. Много е важно да има устойчиво управление на финансите, а също и на възможностите за измами. А, обаче е, административното бреме усложнява нещата. Оратор говори толкова бързо, че е практически невъзможно да бъде следван. Предизвикателствата са свързани и с участието в комисиите за мониторинг и оценка. Там би трябвало да има упростяване. Също приветстваме възможността за бърза оценка, включително и предварителна такава. Регламента е, е достатъчно ефективен по отношение на разходване на средствата, дава въздействия, реални въздействия за економиката в селските райони, но, има, но е твърде сложна системата за формулиране на приоритети и е, проверки. Трябва да се е, базират е, тези изисквания на база на нуждите, трябва да има национални схеми и да има е, силна програма за мониторинг и оценка. Това е моя поглед върху тези неща. Благодаря. Благодаря ви. Господин Дюкло от Франция. Искам да ви помоля малко по-бавно да говори. Благодаря. Аз представлявам Френското Министерство на селското стопанство. Ще говоря по втория стълб и първите уроци. И така, изпълнението на втория стълб във Франция е от 2014 година в една регионална рамка, така че сме част от групата страни, които е, работят на регионален признак. Архитектурата на това развитие е представено на таблицата. Тук виждаме известна осложненост, тъй като имаме програми за регионално развитие, национални програми за развитие на селските райони, което се изпълнява от Министерството. Всички тези програми са част от национална рамка, чиято цел е да осигурява минимална хармонизация, условия за изпълнение на национални мерки. И имаме един единен орган, разплащателна агенция, с изключение на Корсика, която има собствена разплащателна агенция и така изпълнението на регионалното развитие в нашата страна е изправено пред различни предизвикателства на европейско ниво. Имаме а, имаше дълга, дълъг период на правна несигурност, тъй като основният регламент Европейския съскостопански фонд за развитие на селските райони СФРС беше прият през 2013 година. Някои обяснителни документи все още разработваха през 2015 година. Водим дискусии с Генерална дирекция селско стопанство с оглед на документите. Много са страниците Предполагам, че и в Великобритания имат подобни проблеми и едва през 2015 година беше представен рамковия документ на национално ниво, независимо от огромния брой страници на този документ и трябваше да има огромни дискусии за критериите по режима има нужда и от детайлна дискусия, тъй като за да стане регламентът пределно ясен. Имаме и доста предизвикателства на национално ниво, тъй като през 2014 година започнахме регионализирано изпълнение изпълнението на програмите е на национално ниво. Заедно с това има програма на регионално ниво на Франция и работят с броят на регионите се беше намален от 22 до 13 година. Така че имаме нови региони, които са национални региони, те са на място, те заместиха две или, два или три региона от миналото. Това е свързано и с трудности на техническо ниво, защото изчислихме че имаме хиляди мерки на всяко ниво. Имаме 9 програми на всяко ниво и по всяка програма са предвидени 35 мерки. Имаме нужда от програми, които да съответстват на европейските изисквания за сигурност на плащаните и така нататък трябваше да се приемат мерки, за да можем да изпълним условията по всеки от параметрите. От финансова гледна точка и, и регионите са разработили различни мерки. Тематичната концентрация е важна. Нашите мерки са насочени към три тематични мерки. Първо конкурентоспособност, адаптация към климатичните изменения и опазване на околната среда, независимо от разнообразните мерки. Тематичната концентрация играе много важна роля. Е, и това се улеснява и от наличието на национална рамка. Що се отнася до финансовото изпълнение, е, поети са ангажименти за 22%, 16% е, от, от ангажиментите са изпълнени. Независимо от това, сред държавите членки Франция точно се намира под средното европейско равнище за плащанията. Изпълнението на пър... в първата година беше трудно. Първото правната несигурност и необходимостта да разработят множество инструменти. Е, но сега е, програмите са е, лансирани и ще видим как ще се реализират нещата през 2018 година и от гледна точка на резерва за изпълнение. Споделям казаното от румънската колежка за резерва за изпълнението. Възоснова на първите години от изпълнението можем да а, формулираме няколко Заключения, Първо, ограничи се правната несигурност, което е много важно съображение. Ако е възможно, регулаторната рамка да се приеме няколко години предварително. Колкото по-рано са ясни правилата, толкова по-бързо ще се приемат програмите от тази гледна точка, това, което е много важно, да се приемат преходни разпоредби, за да се осигури безпроблемен преход, особено за многонационалните програми. Това ще бъде полезно и за управляващите органи, и за бенефициентите. По този начин управителните органи ще имат възможност да се подготвят. В регионалното развитие има мерки, които продължават 5 години. Друг въпрос, по който споделям казаното от британския колега, първите години на изпълнението говорят, че има нужда от упростяване на управлението на Европейският структурен или инвестиционен фонд или ЕСИФ. Има нужда от повече субсидиарност, повече доверие на управителните органи. Промените в програмите трябва да се извършва възоснова на по-прости процедури. Що се отнася до системата за наблюдение и оценка, доста тромава и сложна система, има нужда от упростяване. Сегашната система е достигнала своите граници, трябва да се намали броя на показателите, да има е, качествено изпълнение от страна на управителните органи, защото е, всеки регион има своя специфика и в заключение водят, започна да се говори вече за необходимостта от сближаване на хоризонталните и секторните регламенти. Трябва да имаме предвид спецификата на селското стопанство – когато се разработи е, регламент за развитие на селските райони, трябва да имаме предвид, че това че трябва да има взаимодействие с е, първия е, стълб. Да се някои плащания във втория стълб са свързани с, площ, с площа. Ето защо е много важно да имаме по-специфичен подход. Също така и защото правилата за селско стопанство са свързани с правилата за държавна помощ и за това трябва да има координация с тези правила и накрая за хоризонталните и секторни регламенти би било полезно да се помисли за пропорционалността по отношение на контрола, да има подход насочен към единен одит, като всички държави членки. Ние имаме множество национални одити и контроли, имаме сертифициращи органи, освен това има европейски контрол, 5 или 6 различни одита на европейско национално ниво. Следователно, това затруднява от административна гледна точка. Това е въпрос също така, по който трябва да се помисли. Също така трябва да се помисли за повишаване на прага за същественост за допустимия риск. И тук искам да спомена регламент Омнибус. Той беше обсъден между ръководителите на управителните органи Европейската комисия в Малта. Има консенсус за това, че това не застрашава доброто изпълнение на европейските фондове. трябва да се прага на същественост може да се повиши, без да се притесняваме, че това ще е, промени ефективността на програмите. Председателката благодаря. Всичко това не е ново, е, но е много интересно. Е, сега думата има госпожа Елеонора Яковони. Добър ден! Благодаря на Европейската комисия за организацията на семинара. Е, бяха зададени няколко въпроса за фондовете за фонда за морско дело и рибарство и ние искахме да дадем отговор, който е обобщен на слайда. И така, най-напред данните за Италия говоря за това, че имаме 980 милиона евро, 500 са от Европейския съюз. Имаме 6 приоритета и предвиждаме 60 мерки Имаме 98 региона. Нашата оперативна програма е приета през ноември 2015 година от комисията и в началото на 2016 година започнаха да се поемат задължения, могат да ви представят цифри на 30 юни 2016 година. Имаме разходи за 130 милиона евро, 88 милиона от Европейският съюз. Що се отнася до процеса за определене на управителните органи, сертифициращите органи и одитните организации – възоснова на общия регламент. Процедурията не е приключила. Мога да ви представя и други финансови данни да покажа, че управителните органи, за да спазят сроковете и за да се постигне резерва за изпълнение, разработ, проекти модела за планиране, който беше прият за да се постигне капацитет. Освен това, разработихме мерки, които са свързани с постигането на цели за, резерва за ефективност, като държим сметка за спецификата на регионите в Италия. Имаме 19 региони, Можем да кажем, че за сектора през 2016-2018 година ще можем да гажираме 160 милиона. 98 за мерки за управителните органи, 70 милиона за мерки, идващи от междинните органи на регионално ниво. Този семинар е насочен към му с причините за, запълне, за забавяне в оперативните програми. За причините в Италия са свързани с, с забавянето на процеса за определяне на предварителни условия. Е, първо, първото условие е капа... риболовния капацитет и второ административния капацитет. И тези условия бяха а, спазени през 2015 година, но бяха окончателно утвърдени през 2016 година. По-конкретно ще се спра на четвъртото предварително условие, именно административния капацитет на програмата. В Италия имаме процедури за подбор на бенефициенти, които са доста сложни и продължителни. Има административни процедури, които са сложни. Имаме приемане на условията за участие в търка, оценка на, на проектите и след това изплащане. И имахме проблеми, свързани с четвърто условие е, и по-конкретно гарантирането на прозрачност е, при е, възлагането на договор. По отношение на Италия, това е свързано с общите предварителни условия за общите търгове и има споразумения за партньорство за всички оперативни програми. Ето това е, е причината за забавянето на някои оперативни програми в Италия. Сега, по искане на тази комисия да видим каква е връзката между предварителните условия и новия подход на референтната рамка и резултатите, предвидени от общия регламент. Системата за предварителните условия, последващите изисквания и оценката. Имаме подписани споразумения за партньорство. Трябва да се спазят предварителни условия, свързани с нормативната база на държавата членка за да се гарантира, че финансирането, финансирането на държавите членки е в съответства на общите и специфични цели по Европа 2020. Финансирането предоставено от държавите членки са свързани с условия, така че да се спазят някои предварителни условия в административната област економическата и финансовата, т.е. макроекономически условия. Идеята за обвързаност и условие е свързана не само с гаранцията, че в... ще се избегнат закъснения, но също така са предвидени и междинни етапи на оценка. Очевидно, тук има връзка с целите на Европа 2020. Това съответства на логиката за използването по максимално ефективен начин на европейските средства. Сега да видим каква е връзката между фондовете и европейския семестър. Виждаме, че макроекономическите условия има за цел да гарантира, че да няма, че, че програмите да не страдат от макроекономически дисбаланс. Така както е записано от Европейския семестър, там са записани целите, свързани с оценка, сроковете за представяне на програмите за стабилност и националните програми за реформа. Следователно, макроекономическите условия са свързани с всички процедури за економическо управление и се прилагат и макроекономически условия. Държава членка, която не спазва условията за макроекономическо управление, може да поиска корекции. Е, комисията може да прекъсне плащанията по политиката за териториално сближаване, докато държавата членка не представи съответните стратегически документи. 14-та част от оперативната програма на Италия представлява поредица от програми, за които да се прилагат финансови инструменти. Голяма част от тези мерки са включени в програмата, именно достигането на целта свързана с ефективност. Управителният орган започна административна програма, за да се активират финансови инструменти. В началото се извършва предварителна оценка и както е предвидено от регламента се прави оценка на особено на най-видните случаи на трудности на пазара и неоптимални инвестиционни условия, които затрудняват е, използването на тези инструменти. Знаем, че Европейската инвестиционна банка и може да участва в процеса на предварително условие като полезен инструмент за инвестиране на инструментите, за постигане на целите на Европа 2020 в областта риболов и аквакултура. Приключих с изказването си и съм готова да отговоря на въпросите ви. Благодаря. Последното изказване от Испания, Гонзалес, заповядайте. Buenas tardes a todos. Ми номер е Сектор Виль. Добър ден на всички. Казвам се Хектор Вия и управлявам звено в Общия секретариат за рибно дело в Испания. Благодаря за поканата. Първо малко факти и цифри, за да ви представя фонова информация за фонда 14-20 година. След това ще коментирам забавянето в изпълнението, някои общи хоризонтални моменти за всички фондове, свързани с е, общите разпоредби. И е, също ще говоря за конкретни проблеми на Фонда за морско дело и рибарство и прогнози за бъдеще. Фонда за морско дело и рибарство в Испания е много важен за тази страна, получаваме около 1,1 милиарда за целия период. 20% е, от тях в този фонд е сумата, 20% от тях е за Испания. Шест приоритета са формулирани в оперативната програма, е, свързани с устойчиво рибарство, маркетинг и обработка на продуктите вътреш... съществува вътрешно разпределение между централната администрация и регионите, според изискванията на Конституцията и съответните бюджети. Тоест има ред посреднически органи, които седат по средата на тези нива. Някои от тях те първо ще бъдат създавани – от самото начало имаше много забавене при изпълнението на фонда. Основният регламент бе е, публикуван през 2014, но оперативната програма тя е една за Испания, независимо от регионалните различия, бе приета чак в края на 2015 и то като една от първите приети. Съответните органи бяха официално определени през 2016, т.е. съвсем наскоро. Що се отнася до предварителните условия, конкретно за фонда, те са свързани с разработването на стратегически план за аквакултура. Но службите на комисията не одобриха всички е, разпоредби. Там бяха формулирани конкретни ександе условия за изпълнението на фонда в Испания, е, свързани с предоставяне на данни. Но успяхме да го преодолеем и е, с разработването на план за действие до края на 2016. Системата е много сложна, тук вече бе упоменато това. Много законодателство, основни разпоредби и делегирани актове, твърде много, твърде сложни. Има и сериозна разлика между годината, счетоводната година и финансовата година, което също затруднява. Няма и е достатъчно така хармонизирано интерпретиране на текстовете, свързани с упростяване на разходите. А националните бюджети са ограничени. Особено е, ниско беше и е, нивото на предварително финансиране за този период, което създава трудности. Мисля, че това за бъдеще трябва да се обмисли. По отношение на финансовите инструменти, там също имаше трудности за изпълнение, защото правилата са непропорционално много. Много сериозни са усилията за разходване на сумата за Испания, която е около 50 милиона закъсненията имат сериозно отражение за изпълнението, както и е, назначаването на съответните органи, а както казах, предварителните условия не бяха проблем. Необходимо е да има повече упростяване. Минавам сега към хоризонтални въпроси. Има много различни участници в одитите, те въвеждат различни критерии. Необходимо е да има повече е, упростяване. Защото е, системата затруднява изключително много е, рибарите да имат достъп до съответните средства. особено за а, малките дружества. Може би е по-лесно да се търсят средства по EFSI, фонда за стратегически инвестиции. Там може да се формулират а, критерии, които да се споделят и от останалите фондове. Какви са специфичните е, проблеми е, на Фонда за морско дело и рибарство? Първо, правна несигурност за тълкуване на основния регламент. Непрекъснато трябва да влизаме във връзка с комисията, за да търсиме тяхната помощ при тълкуване. Но понякога се сблъскваме с е, противоречиви е, формулировки в е, законовите текстове. Освен това, е, в предишния фонд, е, фонда за риб, рибно дело, е, липсват някои формулировки и сега мерките са много сменени и е, административното бреме порасна изключително много. Имаме проблеми с е, показателите. Част от тях са твърде сложни, твърде трудни за употреба, често са и обект на различно тълкуване, което също допринася за сложността. И в обобщение няколко заключения. Необходимо е да има упростяване в много области, не само на законодателните текстове, но и на администрацията и на управлението. Необходима е повече правна сигурност и за националните органи, и за бенефициентите. фондовете трябва да се отпускат, средствата трябва да се отпускат много по-бързо и всички органи трябва по-бързо да бъдат назначавани, за да могат да започнат да действат. За периода 2014-2020 сме използвали вече половината от средствата, без да има съществено изпълнение. Сега вече влизат в развитие проектите, но когато е, дойдат исканията за плащане, те ще се струпат в е, една или две години в, след, в бъдеще. Финансовите инструменти могат да бъдат изключително полезни за Испания, но те трябва да бъдат разработени така, че да има синергии. Нашият опит считаме, че ще бъде е, полезен а, е, за намирането на решения в бъдеще. Благодаря и съм на ваше разположение за въпроси. Благодаря. Всичко се така, като червена нишка минава през това, което всички казвате, че тези фондове и тяхното всъщност не функционират както трябва и това ни занимава. Господин Пирински има думата, моля. Благодаря, госпожо председател. Първо, аз смятам наистина, че това начинание е много навременно и много полезно предвид информацията, която имаме за състоянието за освоя... на освояване на тези структурни фондове. Според данните, с които поне аз разполагам, само 28,3% от финансирането е, е договорено. Разходите и е, плащанията са едва 3,2%. Ясно е, че трябва да открием, да установим доколко е тревожно, доколко това тревожно състояние, е, положение се да, да дължи на проблеми е, в е, структурни или други причини допълнителен въпрос, който, по който господин Декло може да, да, да даде отговор, ако не греша. Според е, данните е, на комисията от портала е, Open Data, разходите по фонда за развитие, селскоманско развитие са нулеви в момента. Ако това е така, как, как се обяснява този факт? И отново, като се върнем на положението с управлението, доколкото зная, на 30 юни все още имаше 88 е, програми без да има назначен управителен орган, което означава, че не могат да бъдат подадени заявки за плащания. И оттам проблемите. Така че от е, целия е, набор проблеми, е, за които чухме тук и за които информацията се препотвърждава и се покрива с заключения, които вече сме направили, е, разбира се, тези изказвания тук хвърлят допълнителна светлина върху тях, но е, от гледна точка на всичко това ще е полезно участниците да е, посочат отново според тях какви са основните, важните мерки, които трябва да се предприемат за да се ускори управлението и е, използването, освояването на фондовете. Благодаря. Uh, Благодаря, госпожо председател. Да кажа нещо е, по това, което каза Козин Плейс за дължината на обема на тези програми в е, Уелс. Uh, ние вземаме е, проблема за селското стопанство много, е, гледаме на него много сериозно. Сега този проблем се дерегулира, е, децентрализира, особено след Брексит. Много въпроси от общ интерес бяха поставени тук от различни колеги. Господин Пирински каза, че едно от основните ни проблеми, това, което ни спущава, е забавене в стартирането на всички програми. Наистина, тук има проблем проблеми на европейско равнище. Трябва да е, направим е, така, защото бюджетите по годишната финансова рамка се бюджета по годишната финансова рамка се одобрява максимално бързо и се приема максимално бързо, за да може всички разпоредби да се прилагат е, и да могат програмите да стартират веднага след стартовата дата. Дори при забавение с бюджета, дори след това се бавят някои неща поради проблеми на национално равнище. Има и забавене на ниво кохезианна политика, което се дължи на проблеми в държавите членки. Ето защо така толкова време ни беше нужно, за да се споразумеем около партньорските програми. Може би е добре различните колеги да кажат, да споделят какви са проблемите е, на ваше равнище? Какви е, проблеми, е, на какви проблеми се натъквате поради проблеми на национално равнище, не само на европейско? казахте, е, че вероятно нещата в бъдеще се променят е, и че ако се постигне упростяване при един нов програмен период, е, трябва да е, администрирането да бъде до голяма степен упростено, е, правила и изисквания. Е, също мисля, че ще е изключително важно да погледнем сериозно на упростяване и да въведем мерки, за да упростим живота на всички. В миналото е, споменаха, колегите споменаха е, необходимостта от упростяване в, е, е чрез изплащане на е, еднократни суми. Е, мисля, че в бъдеще трябва да наблегнем на тези неща, да задълбочим работата си по тях, за да можем да улесним живота на другите. И да търсим синергия и това е много важно. Един от колегите го спомена това е нещо, по което трябва да е, продължим да работим и искам да чуя повече коментари от вас. В бъдеще трябва да е, търсим повече синергия между различните е, фондове. Не само общи регламенти. Това означава общи регламенти или общи правила. А, а защо не е един общ фонд в бъдеще? Това е нещо, което комисията така подхвърли като идея и може би заслужава да помислим по въпроса за един общ фонд, който обхваща всичко е, да, интересуваме дали вие е, с, с е, вашите колеги от е, регламента поддържате контакти и работите заедно. Хората от е, структурния фонд с тези от е, селскобанските райони, с е, фонда, е, земеделския фонд, е, рибарство и така нататък. Е, поддържате ли връзка всички вие? на, съвсем за кратък коментар имате думата и вие. Колкото за сътрудничество между отделните е, фондове, е, да работим заедно с Фонда за регионално развитие и европейските е, фондове. Както се каза, ние имаме 11 тематични цели, 6 конкретни приоритета за селското стопанство – няколко заявки от, е, по няколко заявки от всеки фонд. Много трудно е те да бъдат обединени и да се е, формулират едни и същи правила за бенефициентите, които се отнасят и за заетост по един линия на един фонд или е, някакъв агрибизнес по друг фонд. Много трудно е с всички тези е, регламенти и делегирани актове да се е, създаде един общ набор от е, правила, без този допълнителен е, слой е, изисквания за всеки конкретен проект. Ето защо този единен фонд, е, за който, е, така към който всички поглеждаме вече с е, така, нетърпение, ще бъде добро, добро решение. Е, трябва, разбира се, е, всички да мислим за здравото финансово управление, но нашите бенефициенти са подложени на няколко проверки по време на жизнения цикъл на проект. От различните националния орган, от Националната сметна палата, Европейска сметна палата, сертифициращи органи и така нататък. Изключително Тежко е това за тях и много трудно е да се е, намери общ език, да намерят общ език тези седем, седем, е, седем фирми. Е, фармацевтична е, фирма или е, друга. Е, ето защо някои бенефициенти се отказват от европейски фондове, защото си казват, добре, 2-3 години по време на изпълнение на, проекта ще подлежа на проверки, но 5 години след като съм изпълнил проекта, ще продължат проверките и аз това ще ми отнема време от е, работата ми по същество от бизнеса. Така че трябва да има конкретни мерки да се съсредоточат проверките върху важните аспекти, а не да се проверява всичко не да се е, е задълбаваме в е, детайлите, защото понякога наистина за ефекта от един проект е, това няма особено значение. То не се отразява и на бенефициента. Благодаря. Um, е, да, ние работим в тясно взаимодействие с колегите от социалните фондове и е, малки суми от нашето финансиране отиват за османско развитие. Е, по-голяма част е за околната среда и мисля, че доста добре функционират нещата при нас. трябва да има повече така разграничаване и да допълняемост между тях, но между между трите фонда, но ясно е, че трябва да се упростят нещата. Е, може би ще бъде по-лесно това, отколкото да се обенят всички регламенти е, е, програмата е, наистина не е лоша, но не е нужда да е толкова дълга. Е, просто трябва да се разпише какво конкретно трябва да се прави в даден регион. Да, да кажем, схемите, програмите за държавно подпомагане трябва да бъдат много по-опростени. Тяхто управление трябва да е много значително по-опростено. Благодаря. Oui, pour prolonger un peu les, les réponses de mes collègues. За да в моята страна е, синергията между е, фондовете е, се организира на ексанте ревнище още при, про, още при програмирането, като се претеглят различните програми, различните мерки по тях и е, според секторното регламентиране, например е, по е, обща селскостопанска политика е, се е, е, търсят фондове, които да са е, много конкретни, е, проекти, които да са конкретни с определена е, цел е, и е, това е гаранция да не се е, препокриват е, и дублират е, действията по различни е, проекти. Е, и програми. Е, наистина е, трябва е, по въпроса за доброто разграничаване на, на границите и съответната синергия между тях, наистина понякога се получава намеса в е, проекти, които не са чисто сълскостопански е, и е, действително понякога обективно се налага намеса на един фонд в друг или преплитане на техните, на дейностите по тях. През е, юни е, наистина трябва да се е, актуализират действията по финансиране по селскопанския фонд, за да се постигне съответните дистанция в сроковете за плащане по един или друг проект. Най-напред трябва да кажа, че е трудно да се говори за взаимно допълване. Трудно е да се приеме проект, който да се финансира от два различни фонда. Що се отнася до Италия, ние сме все още в начален етап. Разработваме протоколи за споразумение между различните региони. Що се отнася за конкретните случаи, нашите оперативни програми и четвърти приоритет – повишаване на заедостта в рамките на стратегията за местно развитие бяха изпратени някои проекти като в някои региони като Пулия с финансиране от а, фонда за развитие на селските региони. Що се отнася защитените морски региони, ние разговаряме с Министерство на околната среда, т.е. обсъждаме възможността за проекти, които да използват финансиране и от два фонда. Diferentes a las que no existían en el periodo anterior, pero sigue siendo... Това са е, теми, които е, е, са много специфични и трудно е да се намерят допирните точки и местата за взаимно допълване между различните мерки. Е, когато става дума конкретно за рибарство, например, мисля, че би трябвало, както във всички други случаи, да координираме работата си с други фондове. Но фондовете се управляват от различни е, министерства, различни ведомства. Е, вече има и, и националната специфика в Испания с различните региони. Така че, е, общо е, казано, трудно е да се е, постигне допълняемост. Сега да минем на втората част от семинара и давам думата на госпожа, е, Валуни, е, госпожа е, Катрин Гелард от Валония. Благодаря първо за. Благодаря. Ще представя дейностите, които са направени възможни от европейските структурни фондове. Няма слайдове. Е, сега, какво означава нашата дейност е, ДЕФИ? Е, това е Асоциация за, за развитие, обучение, интеграция чрез работа и социализация. Ние сме в Белгия, провинция Люксембург, гражданите ни селски район, малко мобилност, достъп до работа е ограничен. Целевата ни аудитория са граждани между 18 и 66, граждани и лица, които са безработни, използва средства за интеграция и лица без статут. Нашият екип е мултидисциплинарен, имаме шофьори, педагози и координатори. Що се отнася до проблемите на хората, с които работим, те са финансово и социално бедни при нас без кола, заобиколени от предразсъдъци, нямат статут, за да, им, за да имат работа, те трябва да имат разрешително, трябва да имат и средство за придвижване, също така и трябва да има желание да реализират нещо и да се срещнат с други хора. С, това са лица, които водят хаотичен живот. Работим в четири области. Лично ниво. Научиме хората да излизат от къщи, да имат някакъв график. Също така работим и на ниво семейство. Лицето споделя своите проблеми с семейството. Семейството се гордее с него, изразява тази гордост. Лицата се започват да участват в местната общност. По този начин им се създава чувство за пълноценност. Те също така работят по проекти, за да могат да станат част от обществото. Що се отнася до европейските структурни фондове, те дават възможност за устойчивост на мерките. Мерките са насочени с обучение, търсене на работа. Също така имаме проекти, наречени Бианетра. Това е, те са насочени към лица, които са социално и професионално изолирани след интервю и оценка на уменията им. Лицето е ориентирано и насочено към е, нашите служби или пък други структури. Този проект е Бианетро или Добруване дава възможност за дейности за социализация и социопрофесионална интеграция. Процеса релайенс или разчитане е насочен към хора, които са, на които предстои да започнат работа. Тук има, се създават различни възможности, участие в различни модули, конкретни мерки насочени към взаимоотношения с други хора. При нас на нашето ниво ние се болим срещу економическото и социално и изключване от години. Ние получаваме подкрепа от европейските фондове. Лицата изпитват стрес от различни а, източници. Трудно е. Фондът а, предвижда контрол, но трябва да има последователност в програмите. Също така, е, редовно се обръщат е, към нас, е, когато трябва да се даде бърз отговор на въпроса. На... Трябва да има, за да се извършва оценка, трябва да има доверие в нашата дейност, да се признае нашия капацитет. Отрицателните елементи са свързани с това, че нашето сдружение разчита на фондовете, но средствата се възстановяват в последствие. Ето защо имаме нужда от, от кредити, които да погасяваме. Заключението е положително. Независимо от енергията и времето, което е необходимо за административния контрол, нашата институция се гордее, че предложените програми се наблюдават в, в рамките на европейските фондове ние трябва да осигуряваме ефективни мерки за нашата целева аудитория, която се състои от мъже и жени, които живеят в трудни условия. За съжаление, техният брой непрекъснато се увеличава. Благодаря за вниманието. Благодаря, доктор Тротман от Обединеното кралство. Благодаря. Чарлз Тротман се казвам от Асоциацията за земя и бизнес извън столицата. 32 000 земевладелци и бизнеси представляваме. Искам да ви представя за това как, си, как виждаме програмата на Европейския съюз те структурни инвестиционни фондове, програмата за растеж и как тя се отразява на економиката в селските региони. Както казах, 32 000 са нашите членове в Англия и Уелс. Целта е да осигурим, да защитим техните права на собственост като това е основен инструмент и за развитие на економическа дейност в тези области. 400 хиляди са бизнесите в те, така, малките предприятия, които работят в тази област. Много е важно да се разбере, че тази програма, програмата за растеж, е нова. Тя е много по-целенасочена от предходни и обединява регионални фондове, социалния фонд и селско-стопански като измерение на фонда. Не е толкова просто, но става дума, че са обединени. Ще говоря за това обединение и по-нататък. И именно, тъй като е, Търговската асоциация, която представлявам, си даде сметка, че това може да се използва като инструмент за развитие на, е, и постигане на растеж в е, селските райони. Целта е именно да се работи за такъв растеж и за развитие на економиката. Тук в много сериозни и економически измерения, но пъзъла като цяло не може да бъде разрешен, особено и сега, като се има предвид какво ще се случва с Обединеното кралство в бъдеще. Тук става дума всяко евро, което се разходва, да има ясна економическа възвръщаемост и то в измерение на работни места, пари, които се връщат в селската економика и да се му мултиплицира в ответни резултати така че да има, за тази цел трябва да има и много по-голяма съчетаемост на мерките и те трябва да бъдат подходящо целенасочени. Как да бъдат насочени тези мерки? 329 милиарда лири, брутна добавена стойност дава тази економика от нея над 105 милиарда са сектора на храни. Като туризма, примерно, дава около 30 милиарда брутна добавена стойност. именно тези, този принос на селската економика трябва да бъде а, насърчаван. В тази економика има и ограничения и предизвикателства. Те трябва да бъдат решавани и според нас програмата за растеж дава възможност именно за това. Ще очертая три предизвикателства. Няма гъвкавост в системата на планиране. Ако трябва да се диверсифицира, това отнема много дълго време. Няма широколентов интернет, независимо, че правителството твърди, че работи за това. В Уелс, е, вероятно, случай е най-тежък, но Англия също не е чак толкова добре. Що се отнася до възможността за осигуряване на жилища, кризата расте. И в е, селски райони, ако искате да хората да остават там, първо те трябва да имат работа и трябва да имат къде да живеят. Ако ги няма тези два фактора, те ще излязат от селско-стопанските райони и това се отразява много отрицателно и на економиката. Програмата за растеж, както казах, обединява четири структурни фондове – 117 милиарда паунда за съответния период, но тези средства са целенасочено определени. Те не могат да бъдат отделени за други цели. Тоест, бизнеса в селските райони има възможност да търси и други средства, общо на стойност над 5 милиарда. Процесът на вземане на решения, той е важен и интересен. Централизирано правителство имаме и в определени области има предаване на правомощия на местна власт. Вземат се централизирани е, е, решения. Има и също агенции, е, местни агенции за плащания и комитети по е, структурните инвестиционни фондове на местно ниво. Като ключово тук е, е взаимоотношенията между централното и местното правителство. И мога да ви кажа, че това, тези взаимоотношения не са идеални, защото мес, на местно ниво хората не винаги могат да вземат решения, които имат отношение към собствения им ежедневен живот. Това се отнася не само за Англия, но и за Шотландия и Уелс и Северна Ирландия. Нещо трябва да бъде направено в такъв смисъл и то от правителството. А, кои са основните теми, които са свързани с структурните инвестиционни фондове? А, туризъм, а, широколентов интернет, преработка на храни – ние трябва да можем да се възползваме от тези фондове, като ги насочваме в съответните области, където те са необходими, трябва да се създават партньорства между, не само между правителството и индустрията, но и между хората на място. Може би е, ви оставам с впечатлението, че съм до известна степен от, на отрицателно настроен към тази програма. Тя не е така, тя е важна, тя може да дава така тласък за развитие, може да дава и възможности за развитие и економическо производство но има ред проблеми, които трябва да бъдат решени. Едно от тях е координацията. Трябва да можем да работим с правителството, защото ние знаем какво се случва на място в селските райони, а централното правителство не знае това, за съжаление. А пък точно това е проблема на централизирания подход на а, администриране. Трябва да има повече логика, трябва да има повече свързаност, но също така трябва да а, можем да създаваме и добавена стойност на инвестираните пари. Това е изключително важно от гледна точка на а, хазната. От моя гледна точка, изключително важно е да има целенасочено разходване и подходящо разходване на европейските средства. Но ако правителството съответно централното правителство или примерно правителството на Уелс, където има получени правомощия на по-низко ниво, трябва да се получи смяна на подхода на културата, където, откъдето ще се получи и повече резултат. И именно за това трябва да търсиме тази промяна. Ние сме наясно колко сложно е използването на европейските фондове, но искаме да направим това използване максимално упростено. Дали ще е единно или не, няма значение това финансиране, но важно е да бъде е, лесно. В последните 16 е, години работя за развитие на селското стопанство и сега програмата е най сложно от целия този период – е, едно от добрите неща, които се получава от това е, че сме в добър диалог с правителството, но трябва да се постигне и повече. има и ред полки, които можем да си извадим. В Англия и в Уелс програмата за селско развитие, съответните заинтересовани страни е, имат доверие в програмата за растеж, защото ако нямаше такова е, доверие, по тази програма нямаше да има и добра е, репутация. Трябва обаче да има по-изчистена административна система, целите трябва да бъдат по-ясни трябва да има по-добре свързване с другите финансиращи механизми. А пък когато излезем от Европейския съюз, всяка бъдеща програма трябва да надгражда над създаденото от програмата за растеж. Има много положителни измерения на тази програма и в бъдеще развитието на селските райони, продуктивността на бизнеса трябва да се надгражда над създаденото. Благодаря. Благодаря. В диалог сме с правителството Венето кралство. Имаме някои желания, но това за по-нататък. Grazie, grazie Presidente. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за това, че ни покани на този семинар. Благодаря и от името на Сдружението на италианските кооперации. Ние представяме 80% от сектора в е, Италия изпълнението на общите разпоредби за структурни, сълскоспански, социалните и морските фондове 1303-2013 година е свързано с Европейският фонд за морско дело и рибарство. Регламентът всъщност Регламентът включва общи разпоредба за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, които не се прилагат към Европейския съскостопански фонд за развитие на селските райони. По-конкретно има пет части в регламента, свързани с с правила приложими към всички фондове и на четвърто място общите разпоредби приложими към фондовете и Европейският фонд за морско дело и рибарство. Сега по отношение на детайлите. Четвъртата част е свързана изцяло с аспекти на управлението, контрел и финансовото управление. И всъщност това е област, която е свързана с администрацията на държавите членки без прек интерес за бенефициентите с изключение на разпоредбите за сроковете за изпълнение. Що се отнася за бенефициентите на Фонда за морското дело и рибарство. има някои членове във втората част, които са които включват заинтересованите лица. Дефиницията на тематичните цели, резерва за ефективност и изпълнение на териториални инвестиции, които могат да бъдат включени в, финансите, в финансовите в финансирането за СФСР не са свързани с всички части на регламента. По-конкретно регламента към който се отнася регламент от 2014 година, а именно устойчивото развитие за развитието на аквакултурата. Мейс... Това е свързано с бенефициентите за изпълнението на програмите за риболов. Програми, свързани с, с, с териториални правомощия. Е, това е връзката между заинтересованите лица и разпоредбите. Член 58 на СФРС предвижда създаването на различни групи на местно ниво в областта на риболова. Независимо от закъсненията през последния програмен период, Независимо от трудностите, с, свързани с националната координация и изграждането на последователна стратегия, отнасящи се до местната специфика, местните групи в областта на риболова се възприемат от заинтересованите лица като конкретна възможност за разработване на конкретни дейности. И в този всичко това зависи от качеството на програмите и инициативите и, и, и това дали те имат пряк или косвен ефект върху бенефициентите. Що се отнася до регламент 1303, то става дума за административни аспекти, които са свързани с институционалната компетентност, а не конкретно в прек интерес на заинтересованите лица. В областта на аквакултурата вече е, има трудности за е, използване на структурните фондове. Както беше казано, регламента съдържа е, участието на бенефициентите не се е, оценява достатъчно потенциало, може би защото има междуинституционални процедури, които са доста сложни. И економическите и социалните аспекти не дефинират достатъчна ясност е, партньорите. Имам предвид е, партньорствата и член 5 с различните споразумения – се отнасят към принципа за пропорционалност и, субсур... и субсидиарност. Идеята за партньорство трябва да се преразгледа, за да се разбере ефективността на практиката. Броят много е голям броя на местните регионални власти, различните обществени компетентни органи в, по член 5 и това е институционална, институционална трудност. Различните заинтересованите лица а, трудно се ориентират. Затруднява се диалога и разработването на последователна стратегия. И тук интересите на социалните интерес, на социалните заинтересованите лица трудно е, намират събеседници, а тяхната роля може да бъде много ефективна. Процедурата не предвижда регистрация на предложения, свързани с несъгласие. Това е предвидено във възможностите за консултация, но те не се реализират на практика. Ето защо следователно трябва да се анализира съдържанието на споразумението за партньорство, както е предвидено по член 15 за дейностите, предвидени за ролята на, партньорите в подготовката на споразумението. Тези съображения могат да се формулират и за Комисията за наблюдение по член 48, особено ако партньорите честно, често са наблюдатели. Тоест, това право може, не трябва да им бъде предоставено. Духът на партньорство трябва да, бъде, трябва да се превърне в реалност. Но този дух трябва да се изгради посредствен процес, който да гарантира прозрачност и да насърчава участието с ясни правила. Без тях институционалните проблеми затрудняват работата на економически и социалните партньори. За да имаме ясна представа, е, трябва, да, трябва да се направи така, че комисията да прилага методично разпоредбите на член 5 на регламента. Там се казва, че за всеки фонд Европейската комисия се допитва поне един път годишно организациите, които представляват партньорите на ниво Европейски съюз е, по отношение на фондовете. И разговаря и, и представя пред парламента и комисията резултатите. План за участието на заинтересованите лица в процеса на взимане на решения и на изпълнение по регламент 1303 може да бъде само теоретично или пък ефективно на практика. Секторът риболов трябва да бъде предмет на консултанти и има задължение за отговор от страна на комисията по отношение на направени предложения. Надяваме се, че ще, надяваме се, че това ще бъде стъпка напред в обща съскостопанска политика. Надяваме се, че ще се прилага процедурата отдолу нагоре Надяваме се, че партньорството, за да бъде ефективно, трябва да се доближи максимално към този модел. Благодаря за вниманието. Благодаря. И сега в, е, като последно госпожа Михайлов. Имате думата. Благодаря. Добър вечер на всички. Благодаря за поканата да бъдем тук. Ще представя мерките, които започнахме да прилагаме за упростяване на програмата, по която работим, като същевременно е, и като управителен орган, и като бенефициент, е, защото ние е, се ползваме тази програма Регионалната оперативна програма е един от най-важните и сложни въпроси предвид е, финансите е, и приоритетите, както и целите, които си поставя. Става дума за 12 приоритетни е, сфери. Повечето от тях се управляват на регионално равнище, първите 12 е, на регионално и последните две на е, национално равнище трябва да спазваме принципа за концентрация. Ето защо първите е, четири приоритетни оси, така да се каже, получават средствата за половината от програмата. актуалните данни. В момента сме отворили повечето от тези оси. Е, Остават три, които са в е, процес на подготовка. Е, така че аз ще говоря за десете, които се управляват регионал, на регионално равнище. Очакваме е, упростяване на приоритет на ОС-1 е, и някои пояснения по този въпрос. Е, текат е, преговори за държавно подпомагане. Е, оста технологично подпомагане е това. Ос номер 8. Тук става дума за здравопазване и социална инфраструктура по отношение на здравеопазването е, има мерки, които трябва да се доуточнят с Министерство на здравеопазването. Колкото до е, девета ос, е, тя се отнася до интегриране е, на мерки за общности в неравностойно положение. Тук е, следваме програмата е, на Европейския социален фонд. Чакаме подбора на тези групи от други програми по, линия на, е, по отношение на човешкия капитал. След това ще започнем да прилагаме инфраструктурните мерки. Това е разпределението тук по, със съответните числа. Виждате ги. Важно е да се знае, че, например, в е, е, ОС номер 2, е, отнасяща се до частни дружества, в този момент, за момента има две важни подмерки. Едната се отнася до микропредприятията, това е схемата De Minimis, и другата за държавно подпомагане, отнася до малки и средни предприятия. В някои региони получихме редица проекти, които увеличиха с 4-500% средствата заделени за този съответния регион. Така че много важно е да има такъв заострен интерес от страна на потенциалните бенефициенти. Е, е, другата ос се отнася до стратегически подбраните проекти. Подбраните проекти е, става дума за регионална инфраструктура. В някои региони зададените средства стигнаха над 150%. Колкото системата на изпълнение, на прилагане, координирането става на национално равнище, т.е. стратегическо равнище, е, ръководи се от Министерството на регионално развитие, е, обществената администрация и регионалния фонд. Е, комисиите, които отговаряте, едната за управление и партньорство, е, другата за европейските е, фондове е, и социални инструменти, особено за регионалната оперативна програма. Структурата, която е определила правителството е управителния орган, съответното министерство. Както виждате, има 8 междинни органа. Всеки отговаря за отделен регион. Министерството на финансите е, издава е, съответно е, сертифицирането и на, на него е подведомствени аудитиращия орган. Те проверяват и проблеми, свързани с обществените поръчки сега, както каза и колегата, всички съответни органи са акредитирани и се радваме, че сме напреднали значителна степен. Това лято, в началото, през юни, помислихме как да опростим мерките и процедурите, за да ускорим процедурата по договаряне, по сключване на възлагане на поръчка и изпълнение на проектите съответно. Е, така че набелязахме някои мерки, които ще споделя с вас. Колкото до упростяване на изпълнението, ние така облегчихме е, етапа е, пред, преддоговорния етап, намалихме, свихме брой на изискванията към бенефициента в момента на подписване на договора. Е, така че да им дадем време след е, подписване на договора да докажат е, и да, да представят документите, които са необходими и които по-бавно се получават и по-трудно. Също така съкретихме изискуемите документи в предварителния, преддоговорния период за да ускорим започване на сключване на договора, някои е, декларации, например, е, и, например, ако един е, проект бъде подбран, чак когато бъде избран даден проект, тогава изискваме декларациите. продължихме срока за от 60 до 90 дни за представане на, на плана. Установихме, че е, има забавене е, е, от общинските служби на моменти, което води до риск да се загуби финансиране. Затова раз увеличихме този срок за да дадем още 30 дни възможност да се да получат необходимите документи. Имаме съответно конкурентни и неконкурентни оферти за някои проекти. Е, в случая с е, публичните бенефициенти започнахме да прилагаме неконкурентните е, търгове, тъй като много от бенефициентите е, е, имат проекти и проявяват интерес искаме да ускорим достъпа и изпълнението на проекти, така че ги преместихме в групата на неконкурентните, така да се каже. Е, започнахме да скъсяваме сроковете за е, връчване на за, за молби. Е, значи, така че след два месеца ние публикуваме информацията за търга. Това е срок. Е, съкратихме срок от два месеца след обявата е, на един месец, в който да е, внесат проекта, тъй като обикновено публичните консултации продължават от 4 до 6 месеца, така че има достатъчно време да подадат съответните молби. За неконкурентните обяви е, по отношение, да кажем, на е, приоритет енергийна ефективност за е, жилищни сгради средствата са факт, когато я разполагаме с съответните финансирани, е, ние ускоряваме процедурата много бързо. Проекта сключва се договор веднага след оценка, тъй като вече има заделени средства, няма смисъл да се чака до приключване на е, обявата. И ако е, даден проект получи минимум от точките от комисията, просто той бива поканен за подписване на договор в е, някои, ако в някои региони е, финансовите средства не са е, осигурени, тъй като не са е, попълнени, тъй като не сме получили е, допустими е, заявки, ние е, правим съответната оценка и съответно съкрещаваме периода за подбор на проектите. В списъка от изисквания е, сме е, съкратили, е, за проверките сме съкратили броя на проверките. Имаме и една функция, която предполага по-бърза оценка. Наистина е хубаво, че го имаме това. Колкото до публичните бенефициенти, приемаме дребни поправки в договорите в случаи, когато е, е, проекто, проекта е, предвижда някои второстепенни промени по отношение на предварителното проучване. Започваме да осъществяваме, е, да въвеждаме промени, колкото до публичната процедура е, максимално упростяваме е, процедурата, прилагаме и механизъм, чрез който им помагаме в финансирането отпускаме им е, до 10% предварително финансиране от допустим, от цялостно допустимо финансиране на проекта. Можем да прилагаме и механизъм на заплащане, е, при който те е, заявяват, изискват съответните средства. Това, тази процедура е различна от предварителното предфинансирането. И друго важно нещо – започнахме да е, възлагаме е, проекти, които е, разширяват обема до 50% от финансирането, тъй като има процедури при, да кажем, възлагане на, в, на работи в строителството. До 50% от средства се отпускат по тази приоритетна ос. Това е, е. Благодаря ви. Ако имате въпроси, моля. Искам да направя следното предложение. Има още четирима оратора. Е, предлагам след втори и третия да обсъждаме. Сега колегата Пирински е първия, който ще вземе думата след това. Сега колегата Марк Шелхут. Шелут. Благодаря, госпожо Гресле. Благодаря за поканата за да работим в тази, този семинар. Няма да коментирам голяма част от нещата, които вече сме говорили. Закъснения, примерно в програмния период, те много зависят и от кога страната подава програмите. Имаше също и заключение в това отношение на съдебната палата. Нещо, което непрекъснато говорим, че в настоящия период е много различен от предходните и то именно за това, че изведохме на първо място качеството, а не скоростта. Винаги ме разглеждаме и освояването на средствата, защото бюджета трябва да бъде освоен, но нашите програми не се свеждат само до средства. Става дума за повече концентрация, по-добро качество, благодарение на предварителните условия. Всички признават, че е нещо добро тези условия сега вече 91% от е, предварителните условия са изпълнени, така че според нас това в бъдеще трябва да остане. Факт е, че отделихме много внимание на вашите мнения и в новата система, новата процедура се предполагаше да бъде за отпускане на проекти, е, се предполагаше да бъде по-лесна. Е, доста страни още не са ги е, не са приложили. Австрия, Белгия, Италия и други се цитират. Ние не, не сме тези, които ще съдим защо не, не е приложен новия модел. А второ, новата система за приключване на годишните счетоводни отчети е много важна трябва да се разбере, че съчетано с елементите, които не са под, в контрола на комисията, като например М плюс 3 и е, приключване, годишното приключване, системата сама в себе си не допринася за бързо приключване. Значи работи за качеството, но не и за скоростта но ще е, ви покажа как е, се опитваме да задържиме нивото на инвестиции в кохезионната политика. Първо, нека да кажа колко е, важни връзки направихме. Не става дума само за тематичните концентрации, но и за предварителните условия. Не става дума също само за конкретните препоръки за страните. Сега се очаква да се извършат доста реформи в много части на Европа и тези реформи са свързани с конкретни въпроси, не само с предварителните условия. Рамката за изпълнение бе коментирана нееднократно. За първ път имаме толкова широка рамка с толкова много показатели. И сега, когато правим оценка, трябва да мислим какво може и да се опрости. За мен е изключително важно обаче да се получи изпълнение и да отчетем изпълнението на тези показатели, за да можем да покажем какво се случва с нашите политики. Тоест, изпълнението не е пречка, а е предизвикателство. Също и с платформата Прозрачност се опитваме да покажем на всички докъде са стигнали и да им окажем помощ. Ето сега искам да ви покажа една е, графика. Всички казвате бавно се изпълнява, обаче всъщност ако погледнем средната стойност, е, всъщност нещата са били доста стабилни а, в преходния период се е действало бавно, после е, започваме е, да е, изпълняваме с разпоредбата плюс 2. И ако анализираме предходните периоди, 7-13, примерно плащанията 47 година са в последната, 47% са в последните години. И е, тук средствата са освоени напълни. Всичко сме платили, което може. И за това е, сме оптимистични. В момента сме N плюс 3 и е, ще бъде постигнато пълно освояване на средствата. Е, в момента на плащанията 4,2 е 4,9 са за поступилите заявки за плащане. Виждате разбивка по страните. Също така Румъния, Кипър, Испания остават много ниско, но започват да наваксват. И в сравнение с началото на годината са отвоили или отруили броя на селектираните проекти. Отделяме особено внимание на тези, които имат проблеми и въпроси. Средно 37,8% е, е темпа на набиране на проекти. В момента ще има след известно време и нови данни. Изпълняваме е, над 1000 проекта на място. Имайте предвид, че става дума за сложни програми с различни региони, с различни страни членки, така че е, нямаме опасение, че ще останат неизпълнени до края на проекта. Тук е, става, ви показваме предварителните условия. Много е сложна картината. Е, голяма част от тях са абсолютно целенасочени. Над 900 са различните планове за действие. И е, не всичко сме привършили. Някои страни членки няма да изпълнят всичко, но има е, конкретна процедура. Ще се срещнат съответните генерални дирекции през септември. До август беше срока за докладите за предварителните условия. Та, въпросът е да се направят целенасочени инвестиции, това е целта на показателите. Законодателството е изключително важно, то може да бъде изпъл... изпълнено само ако се изпълнят предварителните условия. Тук вече става дума за определените проекти. Еми ето, питайте тези страни, защо не са, не са определили проекти. Австрия Австрия една програма вместо 9, може би, просто защото сега по нов начин осигуряват координирането между регионалните програми. В Германия все още има програми във всички региони, така че сигурно им трябва време. Италия е определила доста, само три програми остават главно трансгранични проекти. Значи 60 общо програми не са завършени. Много окоръжаващо е да видим данните за големите проекти. Те все още стоят в нашите отчети. Там нещата вървят много добре къде са тесните места. Много интересни неща се коментираха тук. Говори се за правилата за държавни помощи. Понякога факт е, че оперативните програми трябва да се справят и с сложността и на други политики. И държавната помощ е важна политика, защото така работи вътрешния пазар. Тя трябва да съществува, трябва да се намери равновесието, как да изпълняваме нашите програми и да ги съчетаваме с другите политики. И ако гледаме къде са тесните места в системите, които спират бързото изпълняване. Предварително условия понякога и липсата на ясни формулировки на проектите са проблеми. Сега, вярно, сложни са правилата, но в края на кращата те са еднакви за всички. И е, виждаме цифрите, които идва, показаха колегите до тук. Има толкова много междинни органи. Колкото повече са тези междинни органи, толкова по-сложни стават е, е и е, забавянето. Защо? А, понякога е, страните се престарават в това отношение. Действително много може да се направи да, за опростяване и се надявам, че благодарение на регламента Омнибус ще се постигне тази голяма промяна. Не се справя много добре с техниката. Какво правим ние в комисията, за да се справяме с тези тесни места? Първо, има система за мониторинг на недобре развиващите се програми и правим анализ, наблюдаваме, особено като има проблеми с страните членки, търсиме конкретни планове за действие. Аз последно пътувах до Букурещ и действително там има един много конкретен план за действие. Правим всичко възможно да препрограмираме, да подкрепим различните области – Намесваме се в рамките на своята логика. В Загреб бяхме всичко, в, е, в Харватия там има програми. Та, а, при мониторинг на не отлично изпълняващите се програми а, е, считаме, че е много важно да има и добро сътрудничество, което и се случва. А, е, също пригаждаме техническата помощ, партньорските проверки на ТАЕКС, програмите в това отношение. Там можем да бъдем много конкретни за преодоляване на конкретни проблеми. Да пратиме хора от други страни членки, от управляващи органи, да отидат там и да свършат работа на място, защото системата е за съвсем конкретен обмен. Говориме, работиме и с програмата Jaspers, Jaspers, така те могат да се възползват от тази програма, да огледат проектите си. Там има и конкретни задания за конкретни области с конкретни приоритети с цел да се увеличи капацитета на органите и бенефициентите в някои програми на ниво страни членки сме се е, споразумяли е, ръководния орган е, да има повече правомощия включ... и също и междинните органи. А търговете работим с дирекциите да предоставят семинари за обучение и с властите на национално ниво. Те се предполага да знаят тези неща и да могат да помагат на управляващия орган. А имаше въпрос за сътрудничеството между различните фондове. На ниво комисия ние си сътрудничим много редовно. Винаги е, има всяка седмица среща на координаторите на четирите фонда. В нашата система има механизъм за сътрудничество, има и така модел за синхронизирано тълкуване няма да получите два различни въпроса по един, отговора на един и същи въпрос. Също работим много с а, а, нашите експерти, от, а, които идват от страните членки. Очакваме винаги да чуем и техния анализ за това как можем да преодоляваме тесните места. Много още важни неща имат да се свършат, да се свършат за борба с измамите. Разработили сме мерки и пакт за добро поведение, и интегрити на английски, за да и минаваме през докладите на ОЛАФ, за да формулираме и превентивни мерки. И накрая упростяването. Това е един много обхватен термин има какво да се направи в този период. Ще помагаме на страни членки да приложат упростените варианти за определене на разходите. Правиме семинари на регионално ниво. Няма да излизаме с насоки, а работим с конкретни примери. Как примерно в фонд за развитие на селските райони, да използваме вариантите за упростени разходи. А, пак работиме и по въпроса за това да не се слагат по-високи изисквания на национално и регионално ниво. Само 5% от целия обем подлежи на контрол и одит, ние като комисията разчитаме до голяма степен на националния одит. Огромна част от одитите всъщност се извършват на, на бюро. Те правят анализ на риска и само когато се смята, че има риск, се изпращат мисии. Така работим и при, по приключването на проектите. С Генерална дирекция за ето правиме общи одити и се опитваме да подобрим начина си на действие. Естествено, другите институции имат тази цел. Много има какво да се каже за управляващите органи с цел да не дублират работата си. Мога още дълго да ви говоря, ако желаете, но сега ще спра тук, за да дам възможност и на колегите да се изкажат. Благодаря. Следващия оратор, моля. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че всъщност май обърках презентацията. I have sent, I have a stick. I have sent that on Thursday. В четвъртък изпратих е,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 Добре, ще започна. По въпроса за Европейския фонд за е, сълско развитие. За регионално развитие. Говорихме за координиране между фондовете, трябва да търсим хармонизиран подход, повече взаимодопълняемост между тях. Хармонизацията означава и повече равнопоставеност за държавите членки и, разбира се, бенефициентите. Да видим какви са най-пресните данни, последната информация. I will talk like that. Very sorry about that. Good. Um, so we have sent that on Thursday, and unfortunately, uh, maybe my colleague can help. Um, So we wanted to have an equal playing level field. И така, да има равнопоставеност между всички бенефициенти. Целта ни беше също и да е, има по-голяма ефективност в селските райони, фондовете да е, функционират е, заедно в е, селски райони и да се координират. И за да го постигнем и за да работим всички за изпълнение на приоритетите, на европейско равнище, това са е, целите за 2020, ние въведахме редица общи механизми, които да гарантират е, е, последователност и взаимовръзка между фондовете и съответните условия, които трябва да, се, да бъдат изпълнени. Има конкретни аспекти в фонда за селско развитие, за развитие на селските райони ние сме част от едно а, семейство, част от обща стопанска политика, а, така наречения втори стълб и при тези условия трябва да гарантираме известна взаимна допълняемост нашите дейности по първия стълб да се допълват е, е подпомагане, към, допълнение към доходите, възоснова на площ, е, е, климатични мерки, е, свързани с климатичните фактори. Трябва да подпомагаме различни видове фермери, по втория стълб, е, така че трябва да внимаваме всичко това да се стикова добре. За да го постигнем, трябва е, е, сме предвидили финансови и контролни дейности в един общ е, регламент за ОСП. И е, също така е, конкрет, според конкретиката на района имаме редица бенефициенти и редица малки проекти. Възоснова на тази политика с общия е, регламент и нашите конкретни е, наше, нашето конкретно регулиране, проверки и управление е, какви са правилата са е, продиктовани от обща со-костопанска политика. Е, започваме програмирането е, като е, начален етап. Няма да влизам в подробности. Е, чухме, че е, тук става дума за програми с 100 е, и с 1000, на 100 и на 1000 е, страници което сочи, че е, показва, че има много е, голям разнобой, т.е. някои държави членки могат да е, формулират по-збито е, тези е, програми е, и целта е да, да, да, се, да им, трябва да има добра, добро насочване и подбор според целите, да не се задейства целият инструментариум и се, да се мисли кое е най-полезно за обществото. Е, така че е, имаме и известен марш е, за маневриране, така да се каже, по отношение на програмите. процеса на законодателство и одобрение на всъщност за програмния период 2014 е, е, сърдихме е, положението с програмирането от 13 с 14-20 и искам да обърна вниманието и на три неща. Първото, подробението, предложението бе за това да стане две години и половина преди започването на новия период. За втория период от 14-20 с 2-3 месеца по-късно. За селско стопанство за първ път ние попадаме е, в схемата за съв... на съвместно вземане на решения. Така че за 7-13 ние ръководихме около... А, е, е, ни бяха нужди около 14 месеца, за да а, одобрим основния правен акт, а за следващия период 14-20 този срок беше 26 месеца, т.е. една година повече не беше нужна в основния законодателен проект, проект за да одобрим основния акт. Това е, беше първото е, разлика с предходния период. Втория е, въпрос е, процеса на одобрение. Третото беше е, процедурата по одобрение на програмата. И тук в периода преди 2007-2013 ни бяха нужни 17 месеца, за да одобрим всички програми от първата. А в новия период е, за същото ни бяха нужни само 12 месеца. Значи успяхме да съкратим сроковете. Но честно казано, доста време се проточи цялата процедура. Ето защо, както господин Папан каза, започнахме с е, закъснение е, фазата изпълнение, колкото до е, изпълнението на програмата, на политиката. До юни тази година бяхме изпълнили 21,4% е, от целия бюджет на фонда за регионално развитие и най- а най-низката ни е, е, е процент изпълнение е 5,6 в други държави членки. Виждате каква, какъв голям а, разнобой има между държавите членки. Това се дължи на административния капацитет на съответната държава, пък и е, на това кога са започнали. Има някои държави членки, които е, започват е, много по-бавно с старата правна, при старата правна система, защото за някои държави членки са предвидени преходни е, правила, други обаче съвсем на време и е, енергично започват да прилагат тази политика. Оттам и тези големи различия. Трябва да е, призная и да се извиня на господин Пирински, който го спомена, че в този момент имаме проблем с е, платформата Open Data и с захранването и с данни, тъй като казах, е, е, той, е, както той каза в момента, това е на нулева стойност и трябва да коригираме този проблем. Колкото до целевите показатели, картината там е различна. Няколко примера. Планирахме да подпомогнем 233 000 съскомански организации да се модернизират. До сега 28,1 от всички тези е, проекти са е, финансирани и финансирането им изплатени и приключили до края на миналата година. Е, за е, помощта на площ имаме по-високи е, стойности, е, тъй като там има постигане на целите от 70% и по-нисък процент за начинания като обучение или пък подобрен достъп до инфраструктура и, и карте за селските райони. Там само 8% са постигнали целите до края на миналата година. Както виждате, още много работа предстои, но ние сме убедени, че ще се справим, колкото до е, е, и всъщност конкретните проекти показват, че е, ние сме по-напред, отколкото казват цифрите, тъй като нашата статистика се базира на приключили проекти. Сега трябва да а, разгледаме и механизмите, които а, сме въвели. Тези, а, тези условия, а, които бяха поставени, си свършиха работата. А, и процес, сега сме в процес на промени, както спомена господин Попенс. Най-критичният момент беше а, проблема с водата а, при нас но общо взето има известна така е, приемливост на нещата. Поставят се е, предварителни условия, е, при което се отпускат е, средства, е, така че трябва да има някои базисни механизми е, в това отношение. По въпроса за резерва за изпълнение, за там има какво да се направи. Много държави и членки гледат на това като на административно бреме, но трябва, след като влезем в тази процедура следващата година, трябва да помислим дали този механизъм е, наистина гарантира временно изпълнение на програмите или ще е, трябва да потърсим нещо по-различно. По Въпросът какво е постигнато, какво е направено най-общо. Е, Попенс го каза, е, много е, индивидуални усилия с отделните държави членки, прегледи на свършеното. Обсъдихме затрудненията, тесните места разгледахме финансовите инструменти, които не се използват в нашите фондове и сега се надяваме 17-те органа, които работят е, с е, финансовите инструменти в техните програми, да е, го свършат добре. Така че доста работим с държавите членки, насочваме ги, бдим на тях в известен смисъл, обучаваме ги защото такава под подкрепа на отделните държави членки е необходима. Имаме мрежа за подпомагане във всички държави членки и мрежа, която се опитва да помогне държавите членки да решават проблемите си. Наистина, уверявам ви, много бе свършено в това отношение. И в крайна сметка трябва да помислим какво е важно в бъдеще, какво да направим, може би да дадем е, повече възможности, повече е, субсидиарност на държавите членки и при какви условия да го направим. Е, да имаме повече гаранции за това, че нещата се вършат както трябва, да са видими резултатите от нашата политика и да не се разчита само на това да се изразходват е, средствата, да се види добавената стойност от проектите и в крайна сметка да е ясно, че те са постигнали, че сме постигнали целите, които сме си поставили и че селско стопанство конкретно подлежи на модернизация и е, упростяване. Е, нещо, което казах и другите колеги. Благодаря. Още двама е, изказващи се имаме. Е, следващия, моля. Благодаря няколко думи за модела на гарантирането на съответствие за период 2017-2020 година. Как функционират нещата в държавите членки? Бенефициентите изразходват средствата по проекта и след това да представят искания за възстановяване на управителния орган. Впоследствие, след проверка, средствата се възстановяват. Тук е много важно изпълнението на мерки за борба с измамите, както спомена господин Попенс. И след като управителният орган е проверил и изплатил органите, се пренасочва дейностите, пренасочва искането за плащане на сертифициращия орган. Ние удържаме 10%, защото когато сертифициращ орган поиска и, и, искане за временно плащане, управителният орган може да направи корекция на вече направеното плащане до момента на представенето на годишния отчет. Одитът проверява дали всичко е законно, правомерно, и дали са допустими плащанията въз основа на одит на системата и одит на извършваните операции на ниво бенефициент. Сега пакет за проверка на съответствието съдържа, той съдържа пет елементи. От управителния орган получаваме управленска декларация, е нова, нов елемент от, за период 2016-2020 година, управителния орган декларира, че доколкото му е известно, няма недостатъци в отчетите. Също така имаме годишен, годишно резюме на извършната дейност и контролните мерки през отчетния период, одитния орган извършва също, Предишната функция представят отчет и аудиторско становище. Сертифициращия орган сертифицира отчетите и в този момент всички декларирани разходи в отчетите трябва да бъдат законни и правомерни. Европейската комисия разделя процеса на два стълба. Първо, разглеждане на плащанията и възстановяване на отчетите, дали всичко е записано правилно. Това е по-формалният подход. И на второ място, и тук няма срок, из, е, анализираме законността и правомерността по време на програмния период е, – до 15 февруари всяка година. Сроковете са доста дълги. Най-напред от четната година, от 1 юли до 31 юни. За тази отчетна година държавата може да представи искане за временно плащане 31 юли. След тази дата сертифициращия орган, управителния орган, могат да направят допълнителни проверки, одит на дейностите, за които са декларирани разходи. Това се прави от одитния орган, след това се внася пакета за съответствие и до 31 май ние трябва да приемем или отхвърлим представените отчети. След това следва анализът на законността и правомерността от гледна точка на годишната дейност до края на април. Ние трябва да представим резултатите на одитната дейност. Така че това е след 15 февруари и след това ще имаме допълнителна възможност да изразим становище по законността и правомерността, след като сме направили плащането. В комисията, и това е слайд за Генерална дирекция за етост, но същата схема се ползва и в други генерални дирекции. Получаваме отчета на 15 февруари или по изключение на 31 март и извършваме одит и проверка до 20 март. Ние представяме оценка на отчетността и на през март имаме среща, за да проверим дали всички одити съответстват. След това 31 март представяме годишния отчет за дейността, окончателните доклади преди 30 април и след това комисията изпраща писмо за държавите членки и за решение. Е, и решението за приемането на отчетите се взима до 31 май. Ето това е процеса по гарантиране на съответствието. Господин Луис Пьетър Антонио. Благодаря, благодаря за толкова полезната обмяна на мнение. Ще изпълня бързо едно от пита... питанията или исканите. Как да се преодолее осложнението на настоящната система? Коментира се тук, че тя е много сложна. Естествено, осложненията идват от части от регламента, други от това, че страните членки налагат по-високи изисквания издават по-взискателни насоки и така нататък. Това се отнася до 2% от, да речем, административното бреме по двата фонда. Също има и доста високо ниво на грешката, както често ни напомня Сметната палата. Но както коментираха тук ораторите, един от отговорите се съдържа в настоящия регламент, а именно, че трябва да се стремим в бъдеще да го използваме по най-добър начин. В такъв смисъл трябва да коментираме и регламента Омнибус, който също работи за упростяване. Така наречените, е, наречения вариант за упростени или упростен вариант за разходи е, бе въведен а, и сега а, разширен от 2014-2020 ред нови функционалности е, са въведени в периода 14-20 15% твърд, твърдо възстановяване за директни разходи, не твърдо възстановяване, 15% директни разходи, също съответните форм... зададени цифри за работа, часове работа на година. условията за използване на тази, този вариант за упростени разходи Това е възможно, защото когато се използва упростения вариант за разходи, се променя цялата философия на изпълняване на проекта. Е, маха се напрежението от е, издаването на фактури, проверяването на е, дали са изпълнени условията при плащанията. Тоест, упростявано е, то е залозено в регулаторната рамка с цел да се търсят резултати. Това е съчетано и с препоръките на групата на високо ниво за упростяване. Също така с новия регламент се дават допълнителни възможности 40% плостка ставка за разходите за персонал. Също така става задължително за сделки под 50 000 евро да се използва този упростен вариант за разходи. в системата на делегираните актове е възможно да се работи с страните членки по упростени разходи, е, съответно с процедура формулирана от тях самите, без да се поставя тази процедура под въпрос от е, одитните власти. Те е, не, е, не, е, няма да поставят по въпрос съответните суми, фиксирани в делегираните актове. В Омнибус се опитваме още повече да се разширят възможностите за упростени разходи за Европейския социален фонд. Там има твърда ставка, която се прилага сега за всички регламенти по фонда за стратегически, е, е, по фонда за структурни и инвестиционни проекти. Там е, има възможност да се въведат упростени разходи на базата на проекто бюджет. Това е една нова процедура за допълнително упростяване. Така че става по-лесно да се използват тези упростено очите на разходи за персонал, а, за използване на твърди суми и също задължително използване на опростения вариант за суми под 50 000 евро. Предвижда се да се разшири този прак да стигне до 100 000 евро. Много, така, има много доказателства, че има смисъл да се използват този вариант за упростяване. Това не се е случи автоматично. Бяха проведени семинари от страните членки обучение в е, Бруксел. излязохме с насоки, с тълкуване как да се използва варианта за упростяване на отчитането на разходите. 24 страни членки сега си сътрудничат в една наднационална мрежа за упростяване с цел да се излезе с е, допълнителни предложения за упростяване на ниво държава членка. В е, регламента Омнибус също се предвиждат подобни възможности, т.е. на европейско ниво да се изведе варианта, упростения вариант за отчитане на разходи. Примерно в проекти за образование в, на, в, за суми, които се определят на европейско ниво и съответно страните членки могат да решат дали да се възползват от тази опция а, или не. В бъдеще е, виждаме така много надежда и от, така, очакването е, че ще има намаление на административното бреме около между 2 и 5% благодарение на упростеното отчитане на разходи. И по докладите сега виждаме, че и нивото на грешката пада много ниско благодарение на упростеното отчитане на разходите. Страните членки са все по-заинтересовани. Девет страни членки вече са излезли, са, е, са покрити от делегирани актове. И ще станат скоро 13 страните членки. в периода 2007-2014 по-малко от 7% от разходите бяха покрити от упростения вариант за отчитане. Нашето очакване сега е да стигнем до 35% в периода 2014 20 В бъдеще ще можем и да надградим на постигна, над постигнатото и да разработим възможностите е, за упростяно отчитане на разходите с по-голям акцент върху резултатите, така както ни препоръчва и групата, която работи на високо ниво за упростяване. Благодаря, колега Пирински. Имате думата. Благодаря, е, госпожо председател. Понеже времето изтече съвсем кратко, ще благодаря на господин Дюкло и на господин Хофман за обясненията им относно големите масиви данни и фондовете за селско супанско развитие. По въпроси, които постави доктор Тротман, в сегашния период подпомагането от Регионалния фонд за развитие се ограничава до териториални единици, които се считат като центрове на растеж. Смятате ли, че този подход е оправдан и какви са последствията от неговото е, прилагане. И господин Попенс, как, как ще реагирате на констатациите в доклад номер 2 от специален доклад номер 2 на Сметната плата от 2017 предвид значителния брой постижения и резултати поради структурирането на оперативните програми. Сметната плата констатира, че това води до допълнително администриране в някои случаи някои държави са се справили да се, са успели да се справят с това, в други страни и цифрите го показват, те са имали сериозни затруднения, затруднения с това. Как ще обясните? Въпросът ви беше насочен към господин Попенси, доктор Тропман. Господин Пропенс, имате две минути. Uh, не знае кои цифри сравнявате, но всъщност такава е, е, рамка за е, оценка на резултатите се използва за пръв път. Вярно е, че работихме по общи показатели, конкретни показатели по програмите. Е, знаете, че работим с тези държави членки, които са имали е, трудности, но не мисля, че е имало, имало някакви много сериозни е, проблеми. В бъдеще трябва да е, се, страни, се стремим да е, хармонизираме подхода си е, по тези четири фонда. трудно е, защото същевременно от нас се иска да, сме, да се отнасяме конкретно към регионите, страните, малките и конкретни предприятия и така нататък, да имаме специфична политика за всички и трябва да потърсим баланса между тези изисквания. В отговор на въпросът ви, е, сега, ако ще се ангажира е, изпълнява местна политическа програма на местно равнище и е, се опитвате и търсите европейска програма, за да приложите тази политика, всъщност е, трябва да адаптирате ресурса към местните е, условия. Е, разбира се, политиката се формулира на централно равнище, но тя трябва да бъде делегирана по веригата надолу. Механизмите за които използваме в програмите за растеж в Англия и Уелс, не са толкова ефективни по тази причина, именно защото твърде много власт е съсредоточена в централното правителство. Е, тази власт трябва да бъде е, ограничена в значителна степен, е, защото, както вече практиката ни показва, делегирането има смисъл. Благодаря. След излизането от е, Европейския съюз, е, Обединеното кралство ще трябва преди всичко да направи административна реформа. Благодаря за всичко. Съжалявам, че нямаме време за, допъл... за по-задълбочена дискусия, но е, благодаря на вас е, за това, че дойдохте и че е, все пак е, отговорихте на, на поставените въпроси. С това е, закривам това заседание. Ще ви помоля е, без бавен принуждавани да напуснете зала, тъй като е, вече е, ни, е, ни предстои е, следващото заседание в тази зала. Е, с това е, закривам заседанието.